Um... Добър ден, скъпи колеги. Чакахме няколко... issue of um, the agenda at 3 o'clock on Monday with people trying... Винаги имаме такива проблеми в понеделник в 15 часа. Винаги има много колеги, които закъсняват, но знаете, че ще започнем с много важната точка от дневния ред, свързана с пакета за обежище. Започваме по, обикновения ред с съобщенията на председателя. Ако нямате никакви коментари, го приемаме. Езиковият профил няма да има превод на датски, малтийски, хрватски и гелик, нито днес, нито утре. Продължаваме с одобряване на препоръките на координаторите. Назначение на докладчици господин Шогор от НП е определен за докладът един дигитална платформа за достъп на информация, процедури и подкрепа при разрешаване на проблеми, свързани с услугите. Съгласни сте да, следват делегирани актове и актове за изпълнение на на 23 ноември Европейски парламент получи проект решение на Европейската комисия за изпълнение, изменящо регламента за изпълнение 2403 от 2015 година, определяща общи насоки за обезвре... стандарти за обезвреждане и техническите характеристики, които гарантират окончателното обезвреждане на огнестрелни оръжия. Основният правен акт е директива 853 от 2017 година на съвета за притежанието и придобиването притежанието на магистрални оръжия. Водеща комисия е ИМКО, а Либе е асоциирана комисия съгласно член 54 от правилника на дейността осведомяваме членовете на комисията Лите Либе в брошурата ни от 24 ноември. Крайният срок за възражение е 8 декември и накрая електронно гласуване ще се проведе от 17.45. Моля ви да дойдете с картите си за гласуване. И така стигаме до основната тема, която ще обсъждаме днес, а именно общата европейска система за убежище. Колеги, Координаторите взеха решение на този етап да поведем дебат, докъде точно сме стигнали от политическа гледна точка по целия, цялата система за убежище. Припомням ви, както много от вас сигурно вече знаят, но нека се пак да направим няколко... Нека да обобщим какво, къде сме стигнали. Има 8 докладчици на Либе, които работи по пакетът, т.е. това е наистина амбициозна, много амбициозна програма за реформа на общата система за убежище. За нас темата е много важна. Европейската агенция за убежището, преразглеждането на Евродакт, на е, регламентът за квалификациите, европейската рамка за преразпределяне на беженците и списъкът за сигурни страни. Така че целта на днешната дебата не е по никакъв начин да се опитваме подробно да разгледаме всички отделни елементи на досиетата, съставляващи пакета. Това би било и невъзможно. И не това е целта ни. Целта ни днес е да се опитаме да разберем докъде е, е стигнал политическият напредък по всяко едно от отделните досиета. Бих искал също така да помоля колегите от комисията и от съвета да се опитат да се съсредоточат върху политическият аспект, да не влизат в подробности, които познаваме повечето от нас. Някои от докладчите присъстват, някои от докладчите в сянка и други колеги, които следят работата също вече са тук. Въпросът е каква е обща политическа насоченост на тези досиета, докъде сме стигнали политическа политическа гледна точка точно преди е, един месец преди коледа и а, кои продължават да са много чувствителни от политическа гледна точка досиета. И въобще как изглежда пакета като цяло. Припомням също така на колегите, че през месец май и, юли Европейската комисия излезе с 7 законодателни предложения в, две пакети за реформиране на системата за опечетата като цяло. Освен на списъкът за общ списък на сигурните страни, т.е. доклада на госпожа Гиом, който беше, припол... който беше пред, предложен още през 2015 година и по който съветът прекрати преговорите за да може списъкът да се включи в аргументът за процедурите за убежище. От там нататък по 6 от досиетата парламентът прие своите мандати за преговори със съвета. Последният такъв мандат беше прият по преразглеждането на Дъблинският регламент. Знам, че някои от докладчиците ще се присъединят към нас по-късно, включително и докладчикът за това досие. Предложенията, макар че бяха представени почти по едно също време, са на много различен етап по законодателна, законодателната процедура. Предложението за Европейската агенция за обечето, например, е на етапа на временно съгласие. Преговорите започнаха за разглеждането на Евродак и на регламента за квалификациите, но по втората само възоснова на частичен мандат на съвета. Съветът прие мандата за преговори по рамката за преразпределение на беженците в рамките на Съюза, но все още не е успял да договори втори мандат за преговори за преразглеждане директивата за условията за приеме, за регламентът за процедурите за обежище и регламентът за преразглеждане въвеждане на дъбнинската система. Според мен тук се стига до много сериозен дисбаланс, който поставя под въпроса волята и възможностите е, реформата на пакета за обечище да бъде довършена, тъй като предложенията са много тясно взаимосвързани, Трябва да се гарантира нужната последователност, за да се е, довърши работата по пакета. Разбира се, ще се радвам да чуем мнението на съвета и на комисията по този въпрос. Така че сега ще чуем не всички подробности на всяко едно предложението, а ще изслушаме обзор на политическите достижения от страна на съветът и комисията, докъде са стигнали те. Надяваме се да чуем и отговорите на докладчите по всички тези много важни въпроси. Най-напред ще дам думата на Европейската комисия на господин Райан, който е заместник е, началник на отдел, който ще направи обзора на целият пакет за реформи от страна на Европейската комисия. Господин Райан, ще ви помоля да вземе думата за около 7 минути. Знам, че това не е много време за целият пакет, но съм убедена, че можем да проведем много интересен дебат в основа на това и ще ви помоля да се върнете на някои от елементите, които аз споменах. Моля ви

да кажете няколко думи за общата стратегия и да ни представите положението с напредъка по досието в момента. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да бъда възможно най-лаконичен. Ще се опитам да обобща накратко докъде са стигнали преговорите по седемте предложения, прияти от комисията миналата година и представляващи цялост на реформа на системата за опешище. След ще кажа няколко думи за взаимовръзките между тези проекто предложения, които се преговарят, а те са много, както от е, техническо, така и от е, политическо естество. И накрая ще кажа няколко думи за последиците, по наше мнение, от а, е, а, очакваното приключване на преговорите по отделните елементи и инструменти на пакета. Нека сега да погледнем отделните инструменти от пакета. Ще се опитвам да не повтарям това, което тук що вие самият казахте. Най-напред досетата, по които сме постигнали най-голям напредък, законодателите достигнаха до общо политическо съгласие за значително засилване на мандата на Агенцията за обечището по силни тази година. В момента се до... уточняват техническите елементи и точките от преамбюла. Останалите досиета засягащи този това преразглеждане, всички останали видящи после ще бъдат разрешени в най-скоро време. По отношение на Евродакти, съвета и парламент са приели мандатите си. Бяха проведени три тура на тристранните срещи. Последният беше на 8 ноември. Предвидени са допълнителни тристранни срещи, срещи тази седмица в Страсбург и в седмицата след Страсбург смятаме, че ще можем да постигнем политическо споразумение до края на годината т.е. до края на 2017 година. Но е ясно също така, че много важни въпроси все още са не разрешени, особено по отношение на периодата е, за съхранение на данните и мандатът е, за достъп на правоохранителните органи. По отношение на директивата за квалификациите, и двете институции достигнаха до позицията си. Бяха проведени две три страни срещи, предвидена още една за тази седмица и отново след няколко седмици. За сега няма общо съгласие, но има цялостно споразумение като цяло обаче продължава да съществуват и важни елементи по отношение на амбициите за хармонизация, както по отношение на самите стандарти, така и за правата за закрила. По отношение на условията, директивата за условия, например, все още продължава работата в съвета, но направя доста добре. Се очаква да има четитен цялостен подход тази сряда. След това се очаква тристранните срещи да започнат а, след а, няколко седмици, вероятно след две седмици. По същество има доста голямо припокриване в позициите на двамата са законодатели, но има и сериозно разминаване също така, като например периодът за достъп до пазара на труда, задържането на малолетни и непълнолетни, както и е, някои други елементи, свързани с е, вторичното движение. По отношение на процедурата за даване на опежище, работа се окаже малко по-сложна поради, поради сложността на самият е, законодателен акт, но съвет беше постигнат значителен напредък по време на естонското председателство. Вече почти сме довършили разглеждане на второ четене възоснова на компромисния текст на предложен от естонското председателство. Взехме предвид ръководните насоки на съвета от юни тази година и се надяваме преговорите в съвета да приключат някъде през полета на 2018 година. Както казахте, и вие на парламента му те малко повече време да приеме своята позиция но се надяваме в парламента докладът да бъде прият до края на годината. И Дъблин се оказа най-сложното досие. премина първото четене в съвета на техническо равнище. Последваха много продължителни двустранни срещи през цялата минала година. Често те бяха на много високо равнище. И за никого не е тайна, че особено чувствителен за редица държави членки е въпросът за включването в продължението на Европейската комисия за задължителният механизъм за преместване на лицата търсещи убежища. Знаете, това е, това е прословутото предложение за автоматично преместване на някои лица търсещи убежища след постигането на определен прак а, за броя им. Знаете, че парламент има позиция по въпроса и очевидно, че а, срока, с който може да се постигне евентуално споразумение за компонента, свързан с солидарността на, на това предложение, е много трудно предвидим, както от гледна точка на съдържанието му, така е и на това кога може да бъде постигнат. А по отношение на европейската рамка за презаселване отново, мога да кажа, че беше постигнат частно частично съществена обща позиция на на съвета миналата седмица, а пък съвета постигна своята позиция в края на октомври. Очакваме на 13 декември да се проведе първата тристранна среща. Като цяло пак ми се, се струва, че има цялостно съгласие между институциите, че трябва да има някаква рамка и че трябва да се преразглежда планът за действие на всеки две години, но продължава да има много сериозно разминаване между съвета и парламента по отношение на а, амбициите на инструмента, както и методът, който ще се използва за приемане на плана съвета предпочита да се използват актове за изпълнение на съвета, а парламента предпочита взимането на решение под формата на делегирани актове. И последно предложение, списъкът за сигурните държави, които споменахте. На практика преговорите по това предложение бяха прекратени в очакване на предложението на комисията относно процедурата, преразглеждането на процедурите за даване на опечите, тъй като списъкът на практика попада в почната поле на този момент. Да се сложи се преговорите, но беше постигнат и значителен напредък. А сега ще кажа няколко думи за взаимовръзките, които съществуват между досиетата. Както казах вече, те са много на брой. Важно е най-напред да подчертаем, че е, комисията смята, че всички предложения трябва да бъдат приети, за да има истинска цялостна реформа на общата система за убежище. Така че говорим е, по-скоро за разминаване във времето, а не за отказване от някое от предложенията от политическа гледна точка. И може би един по-прагматичен коментар – а именно за да се гарантира последователност между разделните предложения и за да се гарантира, че тази съгласуваност е наличе през целият период на преговорстаните институции се оказа много сериозно предизвикателство за Европейската комисия беше заето доста не обоснованото предложение с подателите преди около 15 години да се разглеждат по-отделно отделните елементи на системата. Е, доведе доста тежки последици, с които все още се сблъскваме и до днес. И на практика какво правим? Ами, срещаме се редовно на експертно равнище, за да гарантираме, че е налична нужната съгласуваността. По същество, по съдържанието ще ви спомена няколко основни елемента, при кои, по които за нас е много важно да има нужното съгласуване. Първо, по отношение на разпоредбите, предотвратяващи вторичното движение, което е особено важно в контекста на Дъмнският регламент, регламентата за процедурите за опешище и в по-малка степен по отношение на регламента за признаването. Всички тези разпоредби целят създаването на обща рамка, в която на първо място да се определят много ясни задължения за лицата търсещи убежище, т.е. да подадат мобата си в първата държава на Европейския съюз, като пристигнат и там да подадат своята моба и да останат там. На второ място са последиците, проистичащи от факта, че лицето също убежище може да се премести от една държава членка в друга, като по отношение на условията за прием, така и по отношение на самата производство за разглеждане на мобите. Винаги проектите трябва да вземат предвид, че всички тези аспекти се регулират паралелно в различните инструменти. Друг, друг аспект, в който е очевидно ясното съгласуване на отделните скръпни документи, е свързано с непълнолетни и малолетни лица, в частност задържането ми, както и на други лица под специфичен режим. И особено красноречив пример е, например, институционалното попечителство, което се появява в четирите инструменти, които що споменах, не сигурно става дума за мандатата на попечителя или продължителността му, както и боят на малолетни и неполетни лица, за които може да отговаря един попечител. Друг пример, който се служава да споменем, може би е връзката между новият разширен мандат на Агенцията за убежището от една страна и правната рамка от друга страна. Два конкретни примера. В момента агенцията разполага с специфичен мандат даваш възможността за изготвяне на доклад за положението в определена страна на происход, откъдето пряко зависи начинът, по който ще се прилага политиката за, за изнета регламента за признаването в конкретни случаи. Също въжи и за сигурните трети страни. Комисията може да поиска от агенцията да събере нужната информация, в основа на която да се вземе решението дали дадена държава да бъде включена в европейският списък на сигурните страни. Поискате ли сигурни трети страни? Какво ни чаква тук нататък? Както казахте, господин председател, очевидно е, че 18 месеца след е, приемането на предложенията е постигнат много различен напредък по отделните инструменти и очевидно ще ни трябва още доста време за приключването на преговорите, особено по отношение на Дъблинският регламент, както и регламентът за процедурата за попечище поради неговата сложност. Едновременно с това два от инструментите с инструменти, по които вече почти се достигнато споразумение по същество. Става дума за предложението за агенцията и за Евродакт. И от гледна точка на Европейската комисия би било жалко да не можем да се възползваме от фактът, че тези важни реформи вече са обект на споразумение по същество. Те биха могли да доведат до много големи ползи на оперативно равнище, т.е. засилва се мандатът на агенцията, увеличават се ресурсите, и а, е, значително всъщност може да се засили ролята на агенцията в подкрепа на държавите членки. Също въжи и за регламента на Евродакт. Вече може да се прилага новият инструмент за борбата с е, незаконната миграция и подобряване на правоприлагането. Така че по тази причина на 27 септември приехме двогодишния си доклад за Европейската програма за миграцията и в нея Европейската комисия насърчава се законодателите да продължат и да, е, да приключат процеса по тези два инструмента, като си даваме сметка, че някои аспекти ще трябва да бъдат изменени след постигането на общото споразумение за пакета и това може да се случи на по-късен етап, но би било жалко да не се възползваме от възможните облаги от постигнатото към момента. Благодаря ви. Благодаря. Колегите може би ще искат да кажат нещо по стратегията, но преди това давам думата на представителите на председателството, госпожа Луси Сумлайс. Колегите са работили по много от досетата, така че ще се радваме, ако в 7 до 10 минути най-много представите гледната точка на съвета. Благодаря, господин председател. Дами и господа депутатите, ще бъда много кратка, тъй като комисията направи много обширен преглед на състоянието на различните регламенти и документи и някои проблеми все още трябва да бъдат решени. Първо, нека да ви благодаря за това, че ни поканихте на вашето заседание и ни давате възможност да изложиме нашата гледна точка с чест, с цел повече последователност в единната европейска политика в областта на обежището. Нашата основна цел като председателство е да постигнем колкото се може повече по това досие, като надградим над постигнатото от предишното председателство. Направихме преглед на всички предложения. Четири, по четири мандата има споразумение за започване на преговори с Европейският парламент. Все още се надяваме, че ще получим и пети мандат относно условията за приемане още в сряда. Що се отнася до последователността, наистина има известен лип, липса на, известна липса на баланс, но същевременно сме а, идентифицирали проблемите, по които трябва да се работи. А, основните проблеми, както както казах, тези, които се нуждаят от допълнително внимание, са отделени, подчертани и огледани. И и се опитваме да, да, да спазваме известна последователност, тъй като експертите по различните досията и документи трябва да работят заедно, включително и експертите на комисията. Сега проблема, свързан с представителите и с пазачите. Това са а, проблеми, които а, съществуват във всяко едно досие, тъй като а, навсякъде има. те са необходими за закрила на малолетните и непълнолетните до 19 18 годишна възраст също време, но в а, всяко предложение разпоредбите, съдържащи позоваване на, на другите е, док, док, док, документи, е, се подчертават, за да, за да не се изпуска нито е, е, съдър, съдържанието и същевременно дискусите да се проведат, когато се разглежда документа, който основно третира този проблем. И сега малко повече подробности. Първо, преразглеждането на регламента Дъблин, предишните председателства, словашкото и малтийското, направиха огромни усилия за да деблокират ситуацията и да е, Почетаят е, и наблегнат на принципа на солидарност е, и взаимопомощ. Но, за съжаление обаче, не, не можа да бъде постигнато все още споразумение. Нашето председателство признава сложността на проблема, за това проведахме двустранни заседания и преговори с отделните страни. Все още обаче са необходими допъл... Допълни... допълнителни обсъждания и до края на нашето председателство ще работиме с а, държавите членки на основата на заключенията на съвета от октомври. Що се отнася до Агенцията за убежище? Няма да навлизам в подробности, тъй като беше разгледано това досие и беше представено в най-скоро време кореперите ще, трябва, ще приемат резултатите от нашите преговори с Европейският парламент. Що се отнася до Евродак, първо бихме искали да, благодарим, да благодарим на парламента. По, постигнахме добри резултати по това досие в рамките на трилозите. Надяваме се до края на председателството да отбележиме необходимият на, напредък през следващите три седмици някой от а, някои от проблемите ще трябва да бъдат решени от следващото председателство, тъй като съвета все още няма мандат. Но в рамките на съществуващия мандат ще се опитаме да направим каквото можем. Колкото до условията за приемане и директивата за условията за приемане, още в сряда се надяваме да получиме мандат за трилог и той да започне колкото се може по-бързо. Що се отнася до регламента за рамката за преместване, на 19 ноември постигнахме, получихме мандат и се надяваме, че през декември ще можем да проведем първия трилог, а българските колеги ще продължат преговорите през следващата година. Колкото до регламента за квалификациите, продължават да се провеждат трилози. Както знаете, нашия мандат е частичен. Ние се надяваме, че в сряда е, ще получиме по-разгърнат е, мандат, за да бъдат е, включени и, и дефиницията на членове на семейството, за да можем да обсъждаме по подробно различните аспекти. Също така се на последните два трилога ще се опитаме да финализираме колкото се може повече проблеми, но при всички случаи ще бъдат необходими допълнителни дискусии по времето на българското председателство. Колкото до рекламента за процедури за обежище, там става дума за много технически обсъждания. През септември започнахме а, преговорите по второ четене. Все още не сме приключили. Второто четене ще се проведе през началото на декември, но все още не сме получили мандат за водене на преговори с парламента. Това няма да стане по времето на нашия мандат. Мисля, че това е всичко от е, моя страна. Наистина бяхме изпратени, изправени пред много големи предизвикателства, но се опитахме да свършим колкото се може повече работа по тези теми. Да, наистина. А, може би да се опитаме да намерим и други думи, с които да изразим тези предизвикателства. Благодаря на госпожа Лус. А сега бих искал да чуеме какво имат да кажат докладчиците. Започнахме в 3 часа, така че всеки имаше възможност да се е, присъедини към нас. И сега ще дам думата на колегите в реда, в който поискаха думата Бригит Сепел. Благодаря, господин председател. Много беше интересно да чуеме представите на комисията и е, съвета. Сложни досиета, чувствителни. Да, знаеме го, знаем, че е така знаем, особено ние знаеме тук в Либе, но в крайна сметка ние излезахме с позиция и след 18 месец, благодаря, че комисията го спомена, все още по три досиета няма позиция на съвета, няма нито дума не ми казвайте, че е трудно. Знаем, че е трудно, но в крайна сметка ние успяхме да излезем с позиция. Също така, да, разбирам, че съв, съв, съв, съвета иска да приключи с агенцията и с Евротак, но от страна на съвета да по никакъв начин няма да продължи да работи по-систематично и по-енергично по другите досиета. Така че знаем, че тези досиета са много трудни. Да, разбира се, ние сме на различни позиции. Аз лично не съм съгласна с всички компоненти от споразумението, което постигнахме, но в крайна сметка го постигнахме, така че ам, със сигурност всички докладчици тук в нашия парламент направиха всичко възможно. А, ако се съгласим с, ЕАЗа, с постигнатото по агенцията и Евродак, то за другите ние ще продължиме да устояваме нашата позиция, периода на задържане и други. Така че ние няма да промениме становището си. Така че ако по време на на българското председателство имаме допълнително предложение. Това ще бъде през пролета на 2018 и, как, и до кога? Представате ли си? Сигурна съм, че може би след, преди следващите избори няма да има промяна в а, политиката. Знам, че не всички държави членки са удовлетворени от под, подобно положение. Да, всички знаят, че трябва да се отбележат известни, известен напредък. Всеки си има проблеми, но все пак. Нека всички да бъдат готови, да имат позиция по това какво можем да правиме и как можем да работим с трети страни. Не виждам никакво а, никакъв напредък по въпросите. Ние ще продължиме да отстояваме нашите позиции, а сега съвета трябва да отговори защо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 държавите членки, за съжаление, ще трябва да поемат стотици хиляди е, търсещи убежище годишно. Не можем да водим тази дискусия в контекста на визовия кодекс. Само преди няколко дни от съвета ни казаха, че няма да продължат да обсъждат текста и точка – сега текста изглежда вече е, просто изоставен. Въпросът ми е каква е позиция на държавите членки по задължителния механизъм. Очакваме едно и също ли, също както и от визовия кодекс ли? Благодаря. Председателя Сесилия, Да, ти е, беше ни казал, че ще дойдеш по-късно. Вероятно не си чула всичко, което комисията и съвета казаха по Дъблин, но мисля, че е, това няма значение в крайна сметка. Ако, ако е, кажеш нещо, което вече е казано, няма страшно. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас. Ако някой от моя е, е, екип е, по Даблин е тук, искам да се обърна към тях и да благодаря за историческото постижение, което, с което можем да се похвалим. Представлявахме над 20 политически партии в Европа и въпреки всички битки успяхме да се обединим, докато 28 министри не можаха да излезат с едно решение. Сега мисля, че работихме е, заедно е, по един страхотен начин и ви благодаря за подкрепата в пленарна зала преди две седмици, когато е, бе поставен под въпрос мандата на Либе. Трудни времена бяха наистина. Трудно отстоявахме позицията си под такъв натиск. Но сега имаме мнозинство от две трети в е, Парламентът е абсолютно единен с едно преобладаващо мнозинство. Затова е важно да се е, каже че и да се чуе, че държавите членки трябва да излезат с позиция, трябва да се разберат. Е, скоро ще влезем, ще започне следващата година, което означава 14-15 месеца, в които да преговаряме по е, мандата. Ако съвета бави топката и търси някакъв, е, някакво единодушие по Даблин, в никакъв случай няма да можем да започнем преговори или да се споразумеем в крайна сметка. Започвам да си мисля, че е, всъщност точно това иска съвета те искат е, да е, и ни го казват непрекъснато, че е невъзможно да се да стигне до е, единна позиция. Но гражданите, на гражданите това не им харесва, разбира се. 70% от гражданите в Европа искат Европа да направи нещо по миграцията. Това е. Давам си сметка, че има трудности за съвета, Разбира се, много по-лесно е министрите да е, така, да си е, дискутират лежерно по време на заданията, вместо да решават е, щекотливи въпроси. Но няма нужда от единодушие. Те трябва да вземат, да гласуват с квалифицирано мнозинство. Ако и, ако има смисъл от председателствата, трябва точно това да направят. Да съберат кораж и да кажат не, не няма да чакаме да, да искаме единодушие, защото ще има 4-5 държави, които никога няма да се съгласят. Така че забравете единодушие, единодушието и започнете да градите мнозинство. Това трябва да се прави. При гласуването в Страсбург миналия път естонците, харватите, българите, литовците, словенците и румънците даваха, дадаха две трети подкрепа за мандата. В полската делегация Полша, която всички сочат с пръст днес, всъщност получи се 50 на 50. 50% от полските колеги гласуваха за мандата, 50% против. Имам точните е, числа тук. Така че е, да, да спрем да е, сочим тази или тази държава членка и да ги опрекваме за едно или друго. Мисля, че дори да не е готов съвета да предприеме тази стъпка сега, поне трябва да поискат мандат, за да започнат е, преговори и трябва да помислят сериозно по въпроса. Съвета може да бъде малко по-отворен и да се опита да, да потърси е, така опора в позицията, която ние сме изгонили, е, изготвили. Е, зная, че имаме е, две или три групи в е, съвета, е, две-три школи, така да се каже. Може би нашата позиция е, може да ви подскаже компромис. Опитайте се да, го, е, да се възползвате от нея. Всичките тези е, доклади по Европейската система за убежище, с изключение на агенцията, трябва да се движат с, като пакет Казвах съм го и преди и сега а, настоявам на това. Защото не можем да, а, се, да се споразумеем само по отделни елементи от пакета. Те са взаимосвързани. Разбира се, не можем да приемем а, съвета да, да показва а, готовност да придвижва нещата по една част от пакета или по друга, както Евродак, което обикновено им харесва, без а, да предприемат нищо по Дъблин или другите. А, аз съм оптимист все пак и сме, все пак смятам, че политиката е изкуство на възможното и съм убедена, че ако има политическа воля, ще можем да е, се споразумеем. Но е нужна политическа воля от съвета. Те трябва да покажат е, някакъв вид лидерство, е, лидерство е, или политическа воля. В противен случай нашите усилия са напразни. В една демокрация никой не е удовлетворен от крайния резултат 100% е, но е, ако е, поставяме пръв в колелото и непрекъснато налагаме вето, няма да стигнем до никъде. Ако съвета трябва да признае това и да, да вземе отношение и то без бавене. По този начин е, ви връщам е, думата, господин председател. И наистина е, така ми се иска съвета да се вслуша в това, което казваме. И не само да слуша, но и да предаде нашето послание, защото почва малко да ни идва, почва да ни идва много. Да, много ясно послание наистина отправихте и съм сигурен, че председателството ще го предаде е, на съвета. Сега докладчика за е, рамката за е, презаселване, госпожа Бьорк. Благодаря. Колегите ми бяха пределно ясни и много е, точно формулираха нещата. Като докладчик по досието за презаселването искам да започне преговори през декември, но както се каза тук, е, ние сме е, решени да работим по тези въпроси в пакет. Много така съм с, с много решимост да се направи нещо. Работа по това досие. Трябва да имаме последователност, наистина, за да имаме напълно функционираща система за убежище. И ако не наместим всички парчета в мозайката, в пазала, няма да можем да придвижим тези проблеми в пакет. Много ни притеснява това, че регламента от Дъблин не помръдва е, нито на йота. Е, Сесилия го каза, но е, аз само повтарям, че много ни притеснява това. Когато говори за взаимовръзка и последователност, не смятам, че съветът е последователен. Ние, ние сме последователни. Ние казваме или трябва да има напълно последователна система, или никаква. Е, съветът казва, ще, се, е, ще придвижи пред досиетата, които са репресивни. Но за нас не е окей okay това не е само е, е, досието по Евродак. Е, а, имаме, бързо работим, няма проблем да, да се ангажи, да работим и до късно но Проблема е, ако няма пълна ангажираност, пълен ангажимент за предвижване на всички заедно. Е, не може съвета е, да проявява интерес и желание да предвижда един, е, едно досие, така, да пренебрегва останалите. Надявам се съвета наистина да предвижи всички досиета, за да имаме напълно функционираща система в крайна сметка. Благодаря. Председателя отново много ясно послание. Софи Твел е, тя е докладчик по е, преработения вариант на условията за прием. Благодаря, е, господин председател. Благодаря и на комисията и на съвета. Знам, че вие сте само така пратеници на политическите господари, така да се каже, но бих искала напълно да се присъединя към казаното от колегите преди мен. Това, което ми е, прави впечатление е огромния то разминаване между много, е, много бавния напредък е, или почти никакъв е, по убежищата и невероятната скорост, с която съвета сключва споразумение с диктатори или така съмнителни режими. Споразумението с Турция бе включено за минути, дето се казва. А ние чакаме съгласието на съвета по СЕАС вече от години, от месеци. Е, държавите членки харчат е, е, милиарди, наливат милиарди в провалени репресивни диктаторски режими без проблем, а не можете да, пред... не можете да мръднете по политиката за убежището, която между впрочем съществува. Само държавите членки не искат да изпълняват. И е, това, което, е, с което се занимаваме тук е да подобрим тази система и да се надяваме, че в крайна сметка те ще се, е, се изпълнат ангажиментите. Защото на практика това, което правят държавите членки е да нарушават договорите те не изпълняват политиката за убежище, е, а се правят и се правят, че гласуват с единодушие. А не това но изисква договора. И нещо друго, което може би е най-лошото – напълно разочаровате гражданите, защото, както каза Силия, хората очакват нещо от нас. Добре, комисията прави неща, но националните правителства не правят нищо. Нека да сме наясно кой е виновен. Националните правителства не правят нищо. Те просто изоставят европейски граждани на произвола на съдбата. Защо? Защото ги е страх от избирателите. Знаете ли, огромното множество от европейските граждани е готово да приеме беженци и мигранти. Единствено иска да знаят две неща. Първо, че можем да управляваме тази ситуация, че тя е управляема. Да, ние можем да управляваме ситуацията. Ние сме най-напредналия, най-богатия континент на Европа. Можем ли да се справим? Можем. Но трябва да го покажем на гражданите. Второ, те искат да знаят е, да са сигурни, че пристигането на мигранти тук няма да подкопае техните шансове и възможности. И са, а, е, с основание го мислят. Но националните правителства трябва да направят така, че тези хора а, е, имат достъп до а, работни места, жилища, образование, здравеопазване и така нататък. Значи, държавите член, членки просто а, бавят топката, същевременно страшно се оживяват и, и а, много енергично действат, когато става дума за аутсорсинг на дейности. А, мисля, че това е един фарс, фасада. Трябва да се сложи а, край на това. Крепостта Европа просто не съществува. Место да се губи време за такива неща, е, придвижете досиетата по масите и изработете една действително ефективна политика за убежищата, която отговаря на основните принципи, залегнали в договорите. И второ, по подхода, пакетния подход, съгласна съм с останалите. Ще гласуваме като пакет. Друг вариант няма. Пакет не означава а, приравняване към по-низкото, най малкият общ знаменател. Пакетният подход означава а, изравняване нагоре, една политика за убежище, която е и ефективна, и хуманна, и а, отговаря на нашите стандарти. Благодаря, Джин Ламберт. Thank you, President, and I agree, of course, with much of what my, my colleagues have been saying. With... Да се присъединя към това, което казаха колегите. Опитвам се да си така представя цялата картина и да се опитам да усетя какво искат държавите членки от, е, в крайна сметка от е, нас. И е, се боя, че все още има много неяснота по целият този пакет да, има проблеми, които трябва да се решат. Е, Софи току-що каза, но това не означава да е, занижим стандартите и да се върнем назад. Е, е, държави членки настояват да, да е, привнесат прекалено много условни клаузи в регламента, е, пожелателни, е, но е, това, което искаме да постигнем е е, е подобрение на положението и за държавите членки, но и за самите е, търсещи убежище. Ето защо а, е, имам следния въпрос. Има ли последователност е, и дали държавите членки си дават сметка, че е, всъщност те е, пенали... наказват вторични движения, вместо да насърчават хората чрез промяна на системата Дъблин, да, да насърчават към едно добро изпълнение на системата, а именно бързо, справедливо и ефективно изпълнение на ангажиментите, като стимул на хората да се движат. Та ме интересува е, до каква степен държавите членки така имат чувство за солидарност е, по отношение на доброто администриране, защото тази последователност, която искаме, е, е, се отнася и до това как работим, например, с непридружените непълнолетни. Това е много важно. Е, оперативният аспект на това, което, с което разполагаме в момента, е в ужасно състояние. Много млади хора, които могат да бъдат предвижени, не, не, за тях не се прави нищо, защото държавите членки не работят заедно. така че ЕАСО трябва, не зная дали ЕАСО трябва да поеме допълнителни отговорности, след като имаме система, която може да го направи предложението на комисията е, за това, че е, е, ще трябва да се дължи повече ресурси за ЕАСО, че не са бюджетно осигурени и ще бъде трудно да настояваме за сериозни промени там, ако няма да е ясно какво ще бъде законодателството колкото до солидарността между държавите членки, Интересно ми беше да чуя от съвета какво мислят те? Така, засилва ли се солидарността? Или има една малка бройка е, окопали се е, и е, опорити държави членки, които в никакъв случай не биха отстъпили и не, биха, не са готови да действат. Ние смятаме, че знаем кои са тези страни общо взето, но дали е, се забелязва тенденция да се работи по-добре с другите колеги, за да се променят общо нещата. Защото, както казах, е, държавите членки е, са наясно, че хората по местата е, са готови да поемат своя дял, както е ставало и в бъдеще. Е в миналото. Госпожа е, Винберг. Herr ordförande och tack till kommissionen och rådet. Благодаря, господин председател. Благодаря на съвета и на комисията. Много интересен доклад чухме за състоянието на нещата и сега обаче той поради у мен повече въпроси, отколкото преди. Много неща има за решаване още. Чухме, че това е един политически важен въпрос, вярно е. В нашите държави членки по-конкретно тези, е, които ще, на които ще се наложи да изпълняват квоти, да поемат квоти, е, това ще се превърне в сериозен е, предизборен проблем. Швеция, например. Комисията говори за хармонизация. Няма да наблизам в този проблем. Но а, някои а, а, важни въпроси, а, решени, като хармонизация на условия, изисквания, а, коя ще. А, кой е отправният пункт? Е, условията в Румъния или в Швеция или е, после е, пре, е, пренасочването, преместването, е, например, когато е, има прак е, и е, една страна поеме доста. Ние в Швеция, например, стотици хиляди е, на път за Швеция. Ще се отчете ли е, до сегашното положение или Швеция ще поеме е, това допълнително бреме и тази допълнителна бройка над тези задължителни квоти? Ако освен квотата приемаме и хора в, нормален план, ние просто няма да се, да се справим. Невъзможно е. Е, сега посредствата. Съветът и комисията говорят е, за държави членки, които не приемат мигранти. Е, мислили сте за това, че много държави членки може би си мислят как това ще се превърне в проблем за искащите да напуснат Европейския съюз. Интересно е да се види какво е настроението. И аз ще следя много отблизо как ще протекат нещата, когато България поеме председателството. Благодаря. Сега отново ще дам е, е, думата на господин Райн и колегите от Естонското председателство, за да е, пределно ясно е, че е, сега председателството няма да е, сочи е, отделни държави е, с пръст, е, да не си създаваме, да, не, да нямаме иллюзии за това, но е, мисля, че е, докладчика за квалификациите е, казва точно това, е, е, което казаха и всички. Е, подходът е, е като пакет, а това контрастира ясно на това, което се случва с агенцията и с Евродак. Тук има ясно разделение. Пакета трябва да се поддържа, не трябва да занижаваме и стандартите. Не очакваме да ни кажете коя държава членка какво прави освен ако естонското председателство реши да разчупи досегашния модел и да посочи с пръст този онзи. Но трябва да има ясно политическо послание и ясно е, просто забеляза се един ясен контраст, е, отчетлив контраст, по който е, между начина на, на придвижване на е, последните няколко досиета ако държавите членки ще започнат да този процес и ако има доверието на гражданите, всъщност това е позиция, в която се намираме в момента. Аз само обобщавам, но сега да чуем господин Раен и е, се надяваме, че може би някой телефонира, за да каже, че съм прекалил с е, председателски си бележки. Е, е да, надявам се, че ще отговорите. Много от въпросите е, бяха риторични, отговорите са очевидни, но да чуем какво имате да кажете. Господин Раен. Благодаря господин председател. Благодаря и на докладчиците за коментарите им. Струва ми се, че общото послание беше пределно ясно. Разбираме, че Европейският парламент възприема предложенията като пакет. Разбирам, че има и готовност от страна на Викстръм да се разгледа малко по-различно новият мандат за агенцията и от гледна точка на комисията ви насърчаваме да го оставите. И държа да отбележа също така, че според нас ако се приеме новият мандат на агенцията, това ще има много големи ползи, които ще се усетят краткосрочен план от гледна точка на оперативната помощ, която може да предостави агенцията на държавите членки, въз основа на ресурсите, с които ще разполага и функциите, които ще поеме като наблюдаващ орган, който ще гарантира, че държавите членки прилагат законодателството по възможно ефикасен начин. Но за това, че за пакетният подход е напълно разпахваме посланието ми. Още един коментар. за това дали трябва да се постигне задължително консенсус и за това, което се случва на, на съвета, не мога да надхвърлям а, традиционната позиция на нашата институция по въпроса, но може би не е след да си при, припомним, че няма нищо изненадващо, че по тема, която е толкова важна, почти екзистенциално значение за нас като системата за убежище, е нормално съветът да направи всичко възможно, за да постигне консенсус между държавите членки. Очевидно е, че за бъдещото, за бъдещата устойчивост е, и за да може да се приложи на практика каквото и да бъде договорено, действително си струва да се опитаме да съберем възможно най-широк консенсус. И от тази гледна точка не виждам нищо изненадващо факта, че толкова време отнема този процес и е толкова труден. Казвам нещо напълно очевидно, но може би не е човек да си го припомни от време на време. Не знаем какво а, ни очаква за бъдеще. И последно, показаното от госпожа Ламберт за а, смесените послания, които идват от страна държавите членки за стандартите и амбициите по отношение на хармонизацията. Мисля, че мога да се съглася с нея, но едновременно с това за нас е положителен знак фактът, че държавите членки все повече приемат логиката за по-засилена хармонизация – не е заключение, което е валидно във всеки случай, но ако видите каква е посита на държавите членки днес в сравнение с преди година и половина, мисля, че вече се признава нуждата от хармонизация в много по-голяма степен от преди. Okay, thank you very much. Um... Благодаря ви. Колкото разбирам, опитвате да, доколкото да ни помогнете и да кажете, че съвета трябва да се опита да използва натрупаният консенсус, че има мнозинство в тази насока, но ако правилно ви разбирам, трябва да проявим възможно най-голяма гъвкавост предвид това колко е важен и чувствителен въпроса. Ако правилно съм ви разбрал. Ако искаме да постигнем на пълен консенсус по всяка тема, ще обсъждаме темата до края на света, доколкото ако правилно съм ви разбрал, т.е. трябва да имаме малко повече гъвкаво, да поменим малко начинът по който гледаме на, на темата. Правилно ли ви разбрах? I think it is correct. I mean, obviously the Commission were very well aware of... Да, ами комисията си дава сметка, какви са разпоредбите на договора за методът за приемане на законодателни актове, т.е. възоснова на квалифицирано мнозинство. Едновременно с това обаче е много важно да се опитаме да, да го сторим по начин, който да доведе до възможно най-малко спорове. За това няма нищо изненаващо в опитите в съвета да събере възможно най-голямо мнозинство. Това е напълно нормално, особено предвид колко чувствителна е темата. Няма нищо очудващо в факта, че именно такива са амбициите в съвета. Yeah, I, I think I get it. So on Dublin, it is not surprising that this is happening, but it is... Мисля, че ви разбрах. Няма нищо изненадващо в случващото се по Дъблин, но е много важно да има някакъв нов метод на работа и да се обмисли постигнато някакъв консенсус между държавите членки. Не знам дали правилно ви разбрах, но мисля, мисля че ви разбрах. Госпожо Сипа, последен въпрос ли имате? Не, господин председател, е, едно изречение само ще кажа. Да, съгласна съм, че си заслужава трябва да се опитаме да привлечем всички държави членки към едно обединение. Не мисля, че го постигнахме с предишния, с настоящият пакет за обежището, който не се прилага, така че не мога да приема този ваш довод. Председателя, да, затова и аз малко по-педантично подхождам към въпроса някои колеги си безпомощно си спомнят кашата от миналият мандат. Може би, може и по-добре да се определи на постигнато положение, но се постигна до една система, която напълно се игнорира от някои държави членки. И мисля, че това е резултатът от да всички се обединят около нещо, което те иначе знаете, че няма да прилагат. Но темата може да обсъждаме до безкрай. Съжалявам, че отнемам от времето на всички тук присъстващи. се, че се опитвате да помогнете, че се опитвате да дадете насоки за начин да се излезе от политически трудното положение. Loose, Председателят на председателство госпожа Обулс, благодаря ви, господин председател, благодаря и на изказванията на членовете на Европейски парламент. Първо, до което трябва да се уточни, в изказването си днес или във всяка друга версия на изказването си съветът никога не е заявявал, че трябва да се отделят а, агенцията за обежището или Евродак а, от пакета. Държа да бъде, че това го чухме в изказването на комисията, а Свет изобщо не е обсъждал такава възможност към момента. Така че държа да от, поправя е, тези твърдения, за да не останете с погрешно впечатление. А, въпреки това, вече повече от 5 месеца работим по някои е, от досиетата, Действително напредък се постига по-бързо по някои досиета. По някои от тях се постига по-лесно съгласие в съвет, отколкото по други така изглеждат нещата на практика. Не гледаме от стратегическа гледна точка, кое първо да, да, да довършим. Както вече казах, нашата цел като председателство е да постигне напредък по всички досиета, включително и да на Опит да постигнем някакво съгласие поне и от тази гледна точка Мога само пак да повторя, че някои досиета са по-сложни от други. И мисля, че, че си давате сметка с този факт, защото и вие нямате още мандат а, за регламентата за процедурите. Е, в момента се опитваме да променим от 27 отделни системи в една обща система и това, което каза госпожа Винкберг, беше много уместно. Въпросът е на какво равнище ще поставим стандартите и какви ще бъдат стандартите, е, за които ще се съгласят е, държавите членки. Не е лесно да се стигне до, до такова съгласие и се надявам е, в среда да получим мандат за преговорите по директивата за условията за приемане. Много работа вече беше свършена, ще продължим да работим, но не смятам, че не съществува възможност за постигане на значителен напредък. И между другото, най скрено благодарим на парламента за отличната работа, която свършихме заедно по време на нашето председателство. Но пак казвам, не е част от някаква стратегия факта, че напредвам по-бързо по някои досиета и по-бавно по други. И още няколко коментара в този смисъл. Беше зададен въпроса дали съвете иска да се стигне до положението Европейската комисия да трябва да отегли предложенията си. Не, ежедневно работим, всяка седмица има заседания, просто работата е много. И от тази гледна точка ми се струва, че постигнатият напредък действително е важен още много напредък остава да бъде постигнат, да, но не бива да омалуважаваме това, което вече постигнахме. малко ми се струва, че се случаваме повече върху това, което още сме постигнали и пренебрегваме това, което вече е свършено. И от, най-вече от гледна точка на практическото приложение, съжалявам, но предложението в пътната комисия далеч не бяха идеални мисля, че и вие сте убедили в този факт. Предложението на комисия не бяха перфектни, имаше много е, голяма липса на последователност, която трябваше да бъде поправена. Да, е, затова прилагаме по-тематичен подход. Това правим в момента. И за да е, изготвим една система, която действително да може да функционира и която да е разбираема за държавите членки, се нуждаем от е, тези преговори, които са трудни и отнемат време, но целта в крайна сметка е да постигнем една по-добра система, една по-хуманна и по-ефикасна система, която едновременно с това да може да устои на евентуална криза. И тази система отнема време, но непрестанно работим и постигаме напред, така че моля ви, не го пренебрегвайте. Благодаря ви. Председателят, ами шокиращата новина, че беше положение обаче, комисия с съвършени, може би ще е, шокира и господин Райан. А пък аз, когато съм тук, от, както се помня, държа да отбележа, че е, вината не е на председателството, а на държавите членки за това, че не се постига еднакъв напредък а, по всички досиета, така че държа да направя това разграничение. Вие, собствено председател, не носите отговорност за всичко, ни си даваме сметка за това. И от тежка гледна точка знаем много добре за какво говорите. Някои много опитни законотворци са тук в залата, други не са. И ние много добре си даваме сметка защо се постига по-бърз напредък по едни досиета, колкото други. Има и политически и структурни причини причини за това и сме напълно наясни с тях. Госпожа Ламбърт работи по първият мандат на агенцията, предишният мандат. Имат колеги, които доста време са тук и знаем за какво говорим и аз съм сред тях. Така че, нека много ясно да заявим, че изпратихме някои много важни политически послания, които не бива да бъдат а, смягчавани. Докладчите ги направиха и много им благодаря за това. Направиха ги кристал, кристално е, ясни и ви им благодаря за това, че отриха време да дойдат тук в 3 часа след обед в понеделник в една толкова натоварена седмица. Благодаря на докладчиците, ще в Сянка. Знаем а, под колко силен натиск се работи. Ние в комисията в Либи си даваме сметка за това. А пък ми се струва, че в момента служителите на секретарията нали, бе работи по-усилено от всякога и то с екипа на председателството. Между другото, за трети път вече ви благодаря, за което се надявам да го оцените. По много досиета, които се разглеждат в нашата комисия, се работи в председателството. това благодаря на всички, които работят по тях. Но се радвам, че докладчите разправиха толкова ясно политическо послание. Благодаря ви, колеги, за толкова полезният и откровен дебат за пакета за убежището. Благодаря и на комисията, и на председателството. Uh, и сега, колеги, минаваме към следващата точка относно процедурата за нарушаване от страна на Обединеното кралство. colleagues, uh, just for time reasons, because we're overrunning. Колеги, закъсняваме, но все пак трябва да, да, да, да Оставихме достатъчно време на колегите да се присъединят към нас. Сега минаваме към следващата точка. Производство за установяване на нарушения срещу Обединеното кралство на 25 септември Поканихме комисията за обсъждане на пис, писменно запитване, което бяхме отправени, отправили към комисията относно приложението на директивата за свободното движение. Комисията а, предостави отговор, но ние ние сме счетохме, че отговора не е удовлетворителен, така че помолихме комисар Юрова да даде допълнителни обяснения. Тя не може да присъства днеска, но госпожа Мария Елен Буланже ще ни предостави допълнителна информация. Имате думата, госпожа Болонже.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 the Commission identified and raised with the UK authorities. Влизането на сила на директивата за свободно движение. По 2009 година насам комисията започна 27 разследване от разследвания относно жалби на граждани на Европейския съюз от Обединеното кралство, които представляват около 1,4% от всички жалби, получени от комисията. Това е едно сложно досие, по което комисията е много активна и е в е, постоянно връзка с британските власти. По-нататъчните разследвания относно приложението на директивата бяха направени но тези процедурни нарушения са част от едно по-широко и по-обширно досед. Първи, първичното Първичната мярка за приложение на директивата беше неколкократно изменена от Обединеното кралство и всека година бяха извършени като две, по две изменения, а, като всяко изменение беше придружено от а, наръчник или насоки за приложение. Подобни насоки са от огромно значение в случай, че има процедура по нарушав... нарушение. По нарушаване. А съдът между, междувременно излезе с пет решения, свързани с тълкуване условията за, на свобода на движение включително и за, а, за страховките, свързани и изискващи се за неактивни граждани на Европейският съюз, пребиваващи в друга държава членка. Искам да спомена, че комисията редовно следи развитията по а, разследванията, свързани с нарушението от страна на Обединеното кралство. Що се отнася до съдържанието на а, трябва да се трябва да се да се проверят различните тълкователни решения и съдебната практика от последните години в няколко случая, в които съда е излезъл с решения го Заливенович и други. Комисията загуби делото си срещу Обединеното кралство, за това трябва да действаме само ако имаме наистина солидна основа за това. Съгласно съдебната практика, може да, бъ... да се тълкува, че е, неактивните граждани, пребиваващи в дадена страна, може да не получат правото да бъдат лекувани от Националната здравна служба или каса и от тях да се поиска е, допълнителна частна застраховка. За като от тях може да се изиска допълнителна застраховка, включително и в тяхната страна по происход. Колкото до Обединеното кралство а, и не, активните граждани имат право на подобно лечение. И Също също, също като да, да, подобно право им се дава на основата на а, регистрацията им като пребиваващи в Обединеното кралство, а пребиваването е, в е, Обединеното кралство изисква наличието на медицинска застраховка. Така че това а, противоречие в а, закона се стигна до че от тук нататък в Обединеното кралство няма да се изисква а, документ за право на лечение, като, като на основата на този документ се смята, че гражданите са постоянно пребиваващи в страната. Госпожа Интвелт как ще се чувствате, ако сте европейски граждани, живеете в Обединеното кралство и, ви, и получите писмо, че ви депортират, защото не, не, нямате частна застраховка. Какво, как ще се чувствате, ако просто чуете това? Ето, ще трябва да се разделите с семейството си, да си зарежете къщата, пенсията. И това е отговор на Европейската комисия. Разбирам, че госпожа Боланже е само един. А, а, отразява само позицията на комисията, но трябва да получиме отговор на политическо равнище. Къде е комисията? комисарката е много заета, но тук става дума за 3 милиона и 300 хиляди европейски граждани, които трябва да бъдат обслужени от Европейската комисия. Това ли е отговор? Говорим за хора. Хора, които в момента са много разтревожени относно бъдещето си. Може ли Комисията ще ми слуша ли? Чувате ли ме все пак? I find this reply... Този отговор и е просто, просто не знам какво да кажа. Започнахте ком, е, процедура по нарушение през 2012 година и продължавате е, да водите разследвания и ви е виновно британското правителство, защото прави промени в законите. Ами там и без това е бъркотия. Е, а комисията трябва да си върши работата. Така че от тук, е, ако, от тук нататъка, ако вие не си вършите работа и не обслужвате европейските граждани, трябва да бъдете дадени на съд. Разбирате ми ли какво ви казвам. Хората плащат, да не данекоплаците ви плащат вашите заплати. Това са истински хора от кръв и плът, които съществуват. Това, това е неприемлимо. Тук не става дума за политика, за партиите. Това не може да продължава така не може само да се ядосваме и да бъдем бесни от това, че комисията не прави нищо. Какво ще направим, господин председател? Да, искам само да потвърда това, което каза за... Е, че непрекъснато обсъждаме въпроса. Това е втората дискусия. Поканихме комисията. Е, права сте, че трябваше това да отиде вече на политическо е, равнище е, това го казвам само е, за информация на колегите, но комисаря не можа да, комисарката не можа да дойде. Е, права сте в това отношение. Госпожа Ламберт има думата сега. Аз споделям гнева на, на Софи тук и отчаянието й. Всъщност ние сме взети на смес от факт ти фактори. От една страна, а, законите в дадена държава и времето, което е необходимо за да отговорят на нещо, на даден въпрос. Вече казахме, че държавите членки, които не искат да предприемат нещо, да отговорят, изкуствено бавят топката. Но тук нещата опират и до политическо решение. Политическо решение, което е факт към комисията вместо да е, действа, се отдръпва по отношение на Добрението кралство, поради, може би, е, цялата ситуация около референдума а, ние сме политици и разбираме от политика, от друга страна обаче а, е, да помислим и за хората на място. Те се намират в много трудно положение. Знаем за задължителната здравно осигуряване а, е, от гледна точка а, е, специално за Обединеното кралство е един от въпросите, а, в, а, по които а, се създаде много несигурност, много така а, а, тревога у хората. Е, правилата не се обясняват е, ясно е, на хората, не се разгласяват достатъчно. Често се обръщат хора към нас, объркани, защото правилата се променят, а никой не им е казал това. И така или иначе много трудно те могат да следят какво точно става. Затова тази комисия трябва да изрази е, е, така пред комисията своята сериозна тревога за това, че не се предприема нищо. ако бяхме действали по-рано, наистина щяхме да... Е, това щеше да, да промени доста неща и за Обединеното кралство, пък и за другите държави членки. Виждаме в каква особена ситуация се, намират, се намира Великобритания, на път да напуснат други държави членки също, обаче по отношение прилагане директивата свободното движение не правят необходимото. И ние също бездействаме, комисията бездейства, което е, е сигнал към държавите членки, че могат да се правят каквото си искат. А това не е, е говори за добра администрация, което всъщност гражданите очакват от нас. Благодаря много. Благодаря и на двете за това, което казахте. Е, разбираема е емоцията, разбираемо е, е гнева ви и вълнението, с което говорите за въпроса е, по въпроса. Е, сега, колкото за политическото е, равнище, госпожа Твелт, е, Твелт беше много точна, но отговора от комисията мисля, че е това, което можем да получим. Въпросът е политически и трябва да го поставим пред координаторите. Не е моя работа да го поставим, защото госпожа Ламберт каза, че комисията трябва да действа и е, трябва да видим наистина как да е, поставим въпроса на по-равни, по-високо равнище предвид е, значимостта му. И мисля, че изказалите се казаха пределно ясно е, в какво се състои проблема и какво очакваме от комисията. Значи, е, сега ще е, спрем до тук. Координаторите ще трябва да действат тук нататък. Софи? Разбира се, нещата са в ръцете на координаторите, но какво, който и да го прави и каквото и да прави, може и да стане бързо, защото година и половина вече хората е, са стигнали до предела на своята е, търпимост. Просто трябва някакво решение, някакво действие да има. Да, на 6 декември в дневния ред е включен въпросът. Преди това ще е, разглася на всички подробности и ще изработя план за 6. Благодаря за дискусията по този въпрос. Благодаря и на комисията за това, че е, бяха тук. Ще го поставим, ще поставим въпроса за следващото заседание на координаторите. Е, скъпи колеги, аз е, се налага да не напусна, за да присъствам на тристранна среща. Госпожа Калас всъщност ще поеме председателството от мен afternoon, colleagues. So let's uh, move on the agenda. On the uh, presentation. Благодаря, колеги. Е, сега стигаме до следващата точка, точка, която е състояние на нещата по преговорите е, по европейската информация за пътниците и системата за авторизация ETS. Комисията предложи, представи предложение, е, представяйки тази система през ноември 16 година. Комисията Либе е, гласува по позицията на парламента на 19 октомври и мандатът беше дан на мен е, на следващата пленарна заседание, за да почнем с съвета и комисията преговори. Е, от тогава имаме два, е, две тристранни срещи е, на политическо равнище 25 октомври и 26 ноември и следващата, тази сряда ще е следващата ни тристранка. Тези трилози показват, че колегите са наясно с досието и изразяват готовност да се стигне до компромис с цел добър резултат. Е, благодаря на докладчиците в Сянка за активното им участие в това досие. На заседанията на докладчиците в Сянка и на тристранните срещи. Освен шестте технически е, заседания на техническо равнище, имахме е, заседание няколко други тристранни заседания. Благодаря на персонала за е, съдействието. Те наистина положиха много усилия. На какво сме свидетели? Какво постигнахме до сега на тези тристранни срещи? Ние е, отстоявахме много ясно и е, много енергично и се опитахме да е, обясним позицията си, за, за, от, да, за, да защитим е, те, текста. Знаете, съвета е много твърд по този въпрос. Да се надяваме сега комисията да излезе с е, идеи по въпроси, където може да стигне до компромис. Най-проблемният въпрос е включване на транзитни е, пътници в обхвата на ЕТИАС. Дали ЕТИАС, ЕТИАС ще, ще бъде разглеждан като условие за вход. Е, е, данните, които се попълват от е, заявителите, е, е таксите на ЕТИАС е, и изключения, освобождаване от такси е, и запазване, съхраняване на данни. Надявам се да стигнем, да постигнем добри компромиси. За мен, за да можем да продължим да отстояваме позицията си, нещо, което беше много важно и по време на работата на комисията и на тристранните срещи. Три принципа трябва да бъдат спазени. Единият че с ETS не трябва да, да а, влушим положението, така че на хората се налага да, а, да искат виза. Значи не трябва да а, се влушава, да се допусне такова влушаване. А, трябва да поддържаме непрекъсна връзка с ШИС и с вход и изход системата. Трябва да се а, а, иска по-малко, в никакъв случай не повече е, формалности. Трето, трети много важен принцип е да не претоварваме механизма до степен да стане неползваем. Така че ние сме в началото на търсене на компромиси. Е, добре работим на тристранните срещи. Надявам се да продължи този, е, този дух. И компромиса, ако е добър компромис, всъщност означава, че не всички са изцяло удовлетворени, но се надявам е, по график да постигнем това, което сме запланували. Това мога да кажа за сега. Сигурна съм, че ако има допълнителни положителни новини, ще мога да ви ги докладвам. Я? Oui, madame la présidente et madame le rapporteur, la rapporteur. Благодаря, госпожо председател, госпожо доклад. Знаете, че във Франция в момента има полемика относно женския род на професиите. Бих искал да благодаря на всички онези, които са работили по досието, макар в на, макар наш, нашата група да не е абсолютно съгласна с позициите. А, наистина не, не смятам, че е, не е редно да бързаме толкова за приемането на тези текстове. Те няма да влезат сила преди 2020 година. Бихме могли да използваме това време, за да работим интелигентно по консенсусите, но доколкото разбирам, комисията и съвета искат да приключат нещата до края на това председателство. Ети аз, както правилно казахте, е за хора, кои, които не, не, не се нуждаят от виза. Аз наричам това иско тарифната виза. Но в никакъв случай вие сте права, че е, ЕТИАС трябва да осложнява нещата и да има изисквания, които да са по-високи от тези, които се прилагат при, при искане на виза, при още повече, че повечето от нещ, нещата с, почиват всъщност на данни, които човек сам достави. Не виждам кого ще защити това или каква сигурност ще създаде. А сега, а, с с отчудване отбелязвам, че позицията на съвета, а това не беше така до сега, вече се подкрепи от комисията. Става дума за транзитните пътници. Аз по, по, при, по принцип не изтъквам економическите аргументи на първо място, но тук съм принудена да, го направя, защото това наистина ще ощети нашите е, авиокомпании, по-специално тези, които са в е, от източна Европа. Така че при всички случаи мисля, че трябва да продължим да работим по текста, защото не, необходимо по, по, необходим по-разумен подход. Защото понякога имам чувството, че някои съвсем неразумно се опитват да успокоят гражданите, но в всъщност не правят нищо за сигурността, а точно напротив поставят пътниците в положение на несигурност, включително и относно техните данни. Колкото до транзита, как Струва ми се, че трябва да се прилага юрис, юриспруденцията на съда. Ако не искаме да го прилагаме за друго, то поне нека е, прилагаме решенията, свързани с е, е, пътниците, които са в транзит. Ако никой друг не желая да вземе думата. Съгласни сме с е, много от поставените въпроси. Разбира се, по някои въпроси имаме различия, но нещата вървят добре сега и така в дух на сътрудничество, който се надявам да запазим. Следващите три странни преговори ще бъдат е, в е, сряда, да видим дали ще можем да намерим компромис и да изчакаме комисията да, да предложи. Такъв благодаря много, колеги. Сега да минем на следващата точка от дневния ни ред. Това е оценка на опасността от е, организирана престъпност по интернет. Знаете, всяка година е, се публикува такава оценка. Е, този доклад съдържа основни констатации и факти за развитието на киберпрестъпността и препоръки, свързани с законоприлагането и подобряване на положението. Господин Филип Аман е, е, ръководител на звено стратегия в Центъра за киберпрестъпност към Европол. Този доклад третира и онлайн престъпните пазари, онлайн престъпленията. Добре, дошъл, добре дошли сте, господин Аман. Имате думата да ни представите доклада си в рамките на 10 минути, след което ще имаме възможност за изказвания. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, почитаеми членове на комисията Либе, за възможността да представя нашият е, е, водещ стратегически продукт в това отношение. Какво прави този доклад толкова особен? Това е този основен продукт, който предоставя, представя прилагащата част от проблема, на държавите членки, но също така показва и отношението на е, е индустрията. Е, разглежда не само заплахи и предизвикателства, опитва се и да надзърне в, е, надникне в бъдещето в следващите 5 месеца и което е по-важно, дава препоръки за вземащите, за вземащите решения как бе съставен този доклад. Имахме е, е, съответния процес е, е, за е, анализ на тази информация, е, анкети, интервюта, е, срещи, консултации с е, е, производители, с академични среди какви са темите, които обхваща този доклад. Ударението е върху три е, сфери. Борба с е, е, престъпност, е, злоупотреба с децата, е, киберпрестъпност, е, е, темите са, някои теми се е, преплитат, има предизвикателства, пресичащи от интернета нещата, е, от големите масиви данни. Въобще е, един е, много широк е, обхват от теми. Започнахме 15-та, последният доклад бе е публикуван през септември тази година и може да го намерите на нашия веб-сайт. Освен тези теми, е, третираме и по-екзотични такива, като например миналата година разгледахме е, е, криптирането, да видим какви са основните понятия в предишни варианти на интернет на нещата, изкуствения интелект, роботиката, тъй като това е много актуална тема тази година, ние е, е, разгледахме и хакирането, на проникването в е, е, системи е, от е, правна гледна точка. Следващия диапозитив. Ако трябва да е, изведа две важни събития, е, това е, е ботнет. Е, на нещата. Е, е, миналата седмица това беше един начин да се е, отчетат е, е, различни устройства, кои, зловредни устройства. Те се превърнаха в е, така наречения ботнет на, на зловредни е, устройства, които атакуват е, интернет това, на което сме свидетели в момента, е нещо, което всъщност е, предсказахме в миналото. Това беше първата, е, първата серия от такива неосигурени, е, некриптирани устройства. Надявам се никой да не е виждал такъв екран на своето устройство, но ако ви сте жертва на такава, такова престъпление, екрана ви ще изглежда така. Това е, е заключен екран. Е, произволната част е, всъщност е, се оказа много ефективна. Е, мисля, че 2017 беше е, изготвен е, този е, дизайн. Е, той е шокиращ пример за това какво може да се постигне, ако се съчетаят тези компоненти. Два месеца по-късно имахме е, подобна атака. Е, мисля, че напоследък се нарича Bad Rabbit. Е, важното обаче е, че това е една от основните опасности, заплахи и е, голяма опасност е и за Европейски съюз, пък и отвъд него. Това е сега преглед на основните тенденции и заплахи е, от Айокта 2017 е, е видяно това. Е, всичко се разглежда от, от гледна точка на правоприлагането. В някои е, случаи обаче е, нещата са различни от това, което вижда е, е, производителите. Ransomware, е, откуп или е, това са е, е начин за свързване на различни е, устройства към интернет е, и е, те се превръщат в обект на нападение или е, е за откуп. Е, до 2020 ще имаме 20 е, милиарда устройства или е, според други оценки е, ще бъдат 100 милиарда. Огромен брой. Знаете, че се водят много дискусии за това как да се реши проблема. Особено говорим с интернет, е, е, дизайнерите. Е, ние мислим обаче как да изградим инфраструктурата и да бъде интернет по-сигурен. Насилие срещу деца, сексуално насилие срещу деца, изнудване, това е една от важните ни теми. Нарушаване на личните данни, съжаление, имахме примери неодавна е, за това, че по този начин се е, помага на други, за други видове е, престъпност. Dark Web, злоупотреба с така наречения Dark Web, в Айокта и в Сокта също, също се оценява и анализира този вид заплаха, не само киберпрестъпността, но много други видове престъпност. Е, е, свидетели сме на нови технологии, които нахлуват на пазара. Е, трябва да оглеждаме тези технологии, да видим как може с тях да се злоупотребява. Е, виждаме е, как е, методите на престъпните методи на действие се променят много бързо и трябва да се адаптираме към това, към тези темпове. Правоприлагащите органи трябва да могат да реагират. Например, миналата година имаше успешно действие срещу е, един е, е, вирус, в резултат на което този вирус изчезна но престъпниците реагират, като използват повече социално инженерови техники. измами с кредитни карти е, също влизат в обсега на, на нашето внимание. Следващия е, диапозитив, малко по-конкретни примери. Понеже е, закъсняваме, ще, накратко само ще маркираме. Рансамуер продължава да бъде един от е, най- опасния вирус, особено в банковото дело. По отношение на сексуалната експлоатация на децата, говорим за сексуално изнудване. Извършителите обикновено използват средства, които са на пазара и от тук е, връзката е, често престъпниците в тази област е, се злоупотребяват с наличните мерки. В такива случаи престъпници онлайн, онлайн имат действат в една много сигурна среда с съответните кри, кодиране, и така нататък. Следващия диапозитив една от е, е, измамите с плащания. Това е в, е, предимно в електронната търговия. Имахме няколко успешни операции, но имахме, проведахме и е, кампании за превенция и е, заостряне на вниманието. Е, Имаше обаче и свидетели на такива злоупотреби на, с а, плащания, поради това, че страните бавно възприемаха а, промените и реагираха бавно. Следващия. Даркнет, пазарите това е една а, обща заплаха, която обхваща а, различни а, видове престъпност, не само киберпрестъпността и много от традиционните форми на престъпност, като например търговия с наркотици, е, оръжия, подправени документи и други. Следващия диапозитив. Тук говорихме за социално инженерство. Използва се от престъпниците в случай на много а, сложна атака, първата стъпка е, е социално инженерство, защото е много лесно да се е, преодолеят е, чове, да се преодолее човешкия щит. Виждате, е, споменах отговор, е, е, това, че трябва да се реагира, като се промени тактиката на правоприлагащите органи, но хората, престъпниците все още разчитат до голяма степен на социалното инженерство. Биткоин и тези, този вид валути кибер, е, се използват, е, криптовалути се използват също, за да се е, получи голяма степен на анонимност и защита. Както през 14 още казахме, когато описахме на прекъснатата индустриализация на киберпрестъпността. Тоест, за да извършиш е, киберпрестъпление, трябва да изкупиш, закупиш съответните средства и услуги. Е, това е така наречената обслужваща сфера. Те е, са налични като услуга и на киберпрестъпност, и на други фактори. Когато говоря за сливането на кибер и престъпността и тероризма, е, това е едно от средствата, именно факта, че тези средства и услуги са е, в наличност за различни е, фактори. Това е общ преглед на правните и технически предизвикателства, когато разследваме киберпрестъпление. Опитваме се да запазим нещата е, обобщени е, в 6 е, основни вида престъпност. Например, едното е свързано с злоупотреба с криптирането, политически въпроси или проблеми с проби в интернет – което дават възможност престъпниците да се възползват от технологични, различни технологии или анонимността на, на интернет. Тук е връзката и с обработка на данни в облак и други технически въпроса. Проблемът е, че нямаме напълно транспонирана обща правна рамка по отношение на на киберпрестъпността в Европейския съюз. Знаете, когато се изисква електронни данни от страни извън Европейския съюз, един проблем. Частното и публично партньорство е един от отговорите. Трябва да работим заедно с производителите, с редица партньори, Проблемът е, че нямаме а, стандартна рамка на тези отношения и взаимоотношения, където се казва какво трябва и какво трябва да се прави. И последната важна точка за, е как да се е, създадат съответните умения и опит за борба с киберпрестъпността. Как да, и как да се запази и развива този опит. Следващия диапозитив. Както казах, е, освен различните е, оператив, примери, е, оперативни примери, които можем да, по които работим с партньорите, издаваме редица препоръки за подобряване борбата ни с киберпрестъпността в бъдеще. Ще започна с превенция и просвещение, така да се каже. Редица много успешни кампании проведахме в това отношение. Ние ги подкрепихме. Една от тях беше въпросата, която разглежда изнудване, сексуално насилие. Е, тя, действията там се основаваха върху един доклад право за правоприлагане. Е, използваме наистина е, различни е, видео, видове, различни езици се докладваше за отделните страни, например за Холандия, Австрия, Германия, конкретен доклад за съответната страна и съответното контактно лице, към което може да се обърнеш, ако си бил обект или жертва на такъв вид престъпление. Е, споменах Darknet е, е, и други основни предизвикателства. Какво правим там? Опитваме се да работим с нашите партньори от правоприлагащия от те органи в Европейския съюз и извън. Търсим общ стратегически подход, за да решаваме престъпността в тази сфера. Искаме да продължим е, с един по-гъвкав подход за решаване на престъпността в е, киберпространството е, както вече казах, престъпниците са много е, сръчни, много гъвкави и ние трябва да е, действаме като тях. Трябва да се случим вниманието си върху хора, които предоставят основни, предоставят основни услуги и средства, и да, за да подкопаят пазара. И накрая, може би ни трябва по-адекватно законодателство, също така и транспониране съществуващото законодателство на национално равнище, за да можем да а, гарантираме един пропорционален, ефективен и адекватен отговор на киберпрестъпността. Трябва да действаме проактивно, това е, е повече от ясно. Благодаря. Благодаря, господин Аман. Благодаря за вашата презентация.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 за тази презентация относно киберпрестъпленията в Европейския съюз. Можете ли да започнете от начало? Трябва ли да започна от начало или продължавам? Исках просто да, да благодаря на господина Ман за него и да му благодаря за прегледа, който направи на киберпрестъпленията в Европейския съюз. Знам, че четири компании са били обект на атаки. И в последствие са взели мерки за блокиране на някои сайтове с цел да няма разпространение на идеи, е свързани с омраза, дискриминация. Какво мислите за това и доколко това се свързва и може да се съчетае с, с, с свободата на а, с, израз господин Албрехт. Благодаря ви, благодаря за цялото презентация. Вършите много важно работа. И се надявам, че ще може и в, в бъдеще да се спрем на различните предизвикателства, но сега искам да чуя вашата гледна точка по един проблем и да коментирам друг. Става дума за достъп до доказателства с компания, които нямат седалище в Европейския съюз или че, чието данни се намират извън Европейския съюз, как може да има достъп до това? Аз... Става дума още веднъж за данни на европейски граждани, които не се намират на територията на Европейския съюз. Как може да се стигне до тях? Смятате ли, че е необходимо и възможно да, се, да има достъп до тези данни чрез процедурата INET или смятате, че тя може да се усъвършенства или трябва да се прилагат да се прилага реципрочност и такъв случай а, трябва да има достъп до данни на европейски предприятия и европейски граждани, както ние ще имаме за граждани. Благодаря, госпожо председател. Е, сега не съм сигурна, че можах да проследя целия доклад. Е, имах неодавна разговор с полицаи в е, Германия Проблема за тях беше техническия опит, е, е, който е нужен за да се следи какво става в интернет. Полицайите трябва да, са, да има такива умения, а те ги нямат, е, за да могат да се нито имат необходимото ноу-хау или технически възможности, за да се справят с този вид престъпност. Те ми се да знае как стоят нещата в Европол. Е, но разбира се, е, това е свързано и с структурите на националните полицейски органи в е, държавите членки. Имате ли впечатление, че в държавите членки съществува такъв проблем? Той е познат и как да, да се справяме с него? Второ, колко хора са, биха били нужни в Даркнет, в реалния свят трябват и посредници и така нататък. Вие като Европол занимавате ли се с това или това е изцяло задача на държавите членки? Знае, че има държави членки, които в е, е, областта на глуминг е, за, на езика за деца правят, имат такъв подход, опитват се да опосредстват контакта между престъпниците и обекта. И друго, е, е, в, е, имахме случаи, че не можем изцяло да заличим такова съдържание. А, а всъщност съвсем основателно създадахме алгоритъм, след което даден текст беше е, заличен, докато е, всъщност е, виждате ли възможност да се работи с частни фактори е, в това отношение и е, какво, е, на какво ниво трябва да се вземе решението, кое е законно, кое е незаконно. Колкото до е, криптирането, е, може би много повече е, много повече фактори е, използват е, криптирането, за да запазят е, е своите лични данни отколкото е, се злоупотребява от престъпниците. Надявам се, че полицията ще намери интелигентен подход, интелигентен подход и ще се изп... възползва от новите технологии, за да не се застраши, за да не може покрай сухото да гори и суровото, така да се каже. Това бяха въпросите. Моля. Well, thank you very... Благодаря. Като цяло бих искал да благодаря на комисията Либе за това, че ни подкрепя в нашата работа. Ще се опитам да отговоря доколкото мога на въпросите. Госпожа Зипел. Ще отговоря в обратен ред. Криптирането знаете, е предизвикателство. Но това е много, също време е много важно. Знаете, че за наистина силното криптиране но а, имаме проблеми с ЕНИСа, защото ние не подкрепяме криптиране, което ще бъде в а, а, нарушаване на някои права, така че ще трябва да се вземат мерки, те да бъдат е, добре съчетани с другите мерки, същевременно да бъдат пропорционални и законни. Госпожа Стивенс, относно съдържанието, свързано с е, речта на омразата или тероризма, ние имаме специален мандат и трябва да знаеме какви дискусии се водат в момента. Целта е да можем да помагаме на държавите членки да се, да се справят с тези проблеми. Трето, колко души са необходими за разследване в Даркнета? Да, Необходими са допълнителни човешки ресурси, които, хора, които да имат необходимите експертни умения, но също така са необходими финансови ресурси. Нашата задача е да помагаме на държавите членки да а, водат разследвания. А, и да им помогнем да създадат е, необходимите е, е, методи, да обучат необходимия персонал и да разполагат с необходимите съоръжения. И а, като целта е да бъдат централизиран, да бъде централизирана експертизата, за да ни трябва да има нужда от а, допълнително създаване на ресурси в различните държави членки. като целта е да видим какви са по принцип предизвикателницата, свързани с Даркнета, но нито една агенция, нито една държава членка може да се справи сама, тъй като проблема не познава граници, така че основното е сътрудничеството. И нашата задача е да помагаме на държавите членки да да водат разследвания и да им предоставим експертиза. Господин Албрехт Има. Знаете, има предизвикателства, свързани с законността. Става дума за до, достъп до данни в трети страни. Сега не мога да ви а, дам отговор на юрист, тъй като не съм такъв. Но какво правиме, за да е, улесниме и е, ускориме достъпа до процеса е, имат. Но независимо от подхода, важното е той да бъде законен, да почива на правна основа и да бъде пропорционален. И на въпроса на госпожа Стивенс. Да, необходими са технически решения, методи за идентифициране на незаконното съдържание по интернет. Но не ние вземаме решение за начина по който ще се справяме с по-нататъчното му присъствие или допускането. Благодаря, господин Аман, за това, за тази презентация и минаваме към следващата точка от дневния ред. Състояние на нещата относно Евроюст, да. А... Ние гласувахме на 19 октомври и през ноември започнаха трилозите. Господин Вос има думата по въпрос. А, искате ли думата веднага или да ви изчакаме още, маника? по принцип трябваше да вземете думата в 17.30. Така че кажете докъде са стигнали пред. Добре, ако позволявате да започна. От началото на ноември имаше два тура преговори с Европейската комисия и съвета и едно кратко заседание с е, докладчите в Сянка т.е. четири технически заседания общо. Следващата седмица ще има още едно на докладците в Сянка и ще обсъ... искаме на него да обсъдим постигнатите резултати до сега и да се подготвим за следващото заседание. Но въпреки краткото време, мисля, че напреднахме добре на политическо равнище член от, е, изготви, обсъждахме членове от 1 до 20, е, изготвихме редица компромиси. Разбира се, има някои е, така препани камъни, където все не сме се придвижили напред. Например, член 3.1 това са компетенциите, разделение компетенциите между Евроюст и Европейската прокуратура в първия проекто компромис искахме да направим така, че държавите членки да не, е, които не, е, не участват в ЕПО, е, да имат избор, но по-нататък е, трябва да се изизнат въпроси, свързани с е, е, престъпленията, списъка от такива, които ще си, по които ще имат правомощи ЕПО или държавите членки Евроюст. Второ, 3-4 е другия така е, сложен е, момент. Е, разследвания на, е, от Евро, на Евроюст по молба на комисията. Това иска сега съгласието на държавите членки по това има различни становища. Съвета, разбира се, смята, че е, трябва държавата да бъде запитана е, и е, тя може да откаже, например. Е, там вече искаме да видим как на допълнителни технически срещи как ще е, подходим към въпроса. Според нас, е, нашата позиция е, че дори е, комисията даде такава е, инст конструкция на, на Евроюст, държавата членка не е задължена да се съобрази т.е. държавата членка не би трябвало да... Трябва да се избегне ситуация, в която тя може да блокира това. След това 10 състава на колегиумите, после описание на, задълженията на президент и вице-президент. Тук имаше различия в мненията, например как протичат изборите. Съвета говори за механизми за компенсация например, за малки, по-малки държави членки, които, е, при които е, вице-президента би довел, е, тази позиция би довела до, до допълнителни разходи, но, както казах, по тези въпроси тези въпроси са още открити. Ние като парламент е, ще видим, ще помислим да потърсим друг вид компенсация за това. След това, е, членове от 5 до 14 е, обсъдихме най-обстойно за управлението на колегиумите, на така наречените колегиуми. Администрирането им трябва да се по това също имаше различия. Това бяха, както споменах, е, така най-оспорваните въпроси, по които най-много е, разисквахме. Колкото до защита на данните, също сме в известно така незавидно не, положение. Тук има е, един успорен въпрос, а именно връзката е, с доклада на Корнелия Енст, е, защита на данните за институциите, 44001 е, има различни позиции е, на комисията, съвета и парламента по въпроса. Комисията е, предлага нещо, съвета иска в рамките на 44-2001 да се предприеме нещо не само за наказателните органи, но и да се види до каква степен е, дискусията, именно по отношение на 44-2001, до каква степен можем е, там да се придвижим напред и вече тогава да решим дали ни трябва отделен режим за защита на данните за Евроюст или ще действаме както при Европол, например, е, само, е, правим връзка само с тези е, там, където е, е, липсват, е, има празноти. Е, Както казах, всичко това е все още доста неясно и зависи от е, тристранните преговори по този регламент и Европол и съвместния надзорен съвет, които се занимават с, с, с защита на данните, те ни изпратиха писма, с които казват, че е важно да е, имаме собствен е, режим за защита на данните. И това е, е нещо, което е, отно, трябва така да принципно да се разгледа и обсъди. Е, е, ясно е сега в тристранната среща, обаче е, за следващия срок трябва да видим какво ще излезе първо от 44-2001. Е, Имаме две писма които е описана въпросната ситуация. Е, всички сме на мнение, че независимо какво решение ще се вземе, не трябва това да доведе до е, различни е, тълкувания в две различни правни е, хипотези. И разбира се, не на последно място е, е, и въпроса за качеството на работата. Е, е, в тези три странки трябва да е, отстояваме и това е, Евроюст да, запазят на Евроюст да се запазят съответните правни разпоредби, свързани с данните и с запазване на данните и да продължим добре така, духа на добре вършната от тях работа. И накрая искам да благодаря на представителите на комисията и на е, представи на съвета, е, секретарята на Либе, на докладчите в Сянка за съвместната работа, за добрата атмосфера, в която работихме и за всички, които участваха в е, това начинание, така че за кратко време постигнахме доста. Много ви благодаря, господин Фос. Някой от колегите искали да вземе думата. В противен случай ще попитам господин Чонка от Европейската комисия. Искате ли да добавите нещо? Да, съвсем накратко. Бих искал да подкрепя всичко казано току-що от господин Фос. Отличната работна обстановка до голяма степен се дължи на неговото чувство за хумор. В противен случай, вероятно, ще да са доста по- мрачни преговорите, но като цяло съм съгласен с него. Ще по... Насочили сме се към постигане на компромис по всички елементи, които той спомена. Проблематично ми се струва само въпроса за режима за защита на личните данни. Действително ще трябва да видим какъв ще бъде резултатът от а, тристранните срещи по преговорите за регламент 45 от 2000 2021 година. Много се надяваме да постигнем резултат, който да удовлетворява всички и право прилагащите ни агенции да разполагат с нужната им правна яснота. И е вярно, че управителните съвети на двете агенции искат да получат тази яснота от нас, законодателните и следва да ми я предоставим. Ние от Европейската комисия продължаваме да смятаме, че това е осъществимо посредством двоен подход, т.е. да има общата подход в регламентът, който ще бъде като ще замести регламент 45 2001 година и в частност в новият член 8а, който беше добавен по искане на Европейският парламент и в който се обяснява ясно, че за отделните агенции трябва да се заложи мандата в отделните правни актове, с които те се създават. Иначе последните елементи се постига доста бърз напредък, както и по трите тенденции, които каза, спомена и господин Фоси. Се надявам, че до коледа ще постигнем добро решение по тези разпоредби. Благодаря ви, госпожо председател. И аз ви благодаря, господин Чонка. And, uh, thank you for uh, all of you and Mr. Foss for the work. And... Благодаря на господин Фос за свършната от него работа. Малко поизбързахме с дневния ред, но надявам се, че нямате нищо против нищо. да продължим с следващата точка от дневния ред за днес, а именно доклад за напредък по програмата за миграцията и в частност пътя доклад относно провеждането от действие на обеската гранична и брегова охрана. Нееднократно вече сме обсъждали различните елементи на този изчерпателен доклад. А сега поискахме от Европейската комисия да ни представи доклада и да се съсредоточи по-конкретно върху докладът за изпълнение по отношение на преместването на мигранти, както и на споразумението с Турция, както и положението с гръцките острови. Така че ще помоля госпожа директор докторът Циган, директор на отдел за стратегически и общи въпроси в Европейската комисия, да ни направи изложение по този действително изчерпателен доклад. Госпожо Сиган, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател и да ден на всички многоважаеми членове на комисията Либе. Най-напред бих искала да ви припомня общият контекст, който много добре познаваме след приемането на Европейската програма за миграцията, а именно плана за действие на Европейския съюз за справяне с миграционната политика и в частност отговор на кризата се превърна в цялостен рамков подход. В съобщение, което беше поставено пред вашата комисия, прието от Европейската комисия на 27 септември, представяме общата оценка на Европейската програма за миграция и състоянието с нейното изпълнение, както в отговор на кризата, така и е, от, структурните елементи на, на тази програма. правим оценка на изпълнението, докъде сте стигнали с него и част от това е с момента на доклада. Към момента го правихме покъсано, т.е. изготвяхме доклади последни на отделни теми, които бяха част от Европейската програма за миграцията. Но на 15 ноември излязохме с първият консолидиран доклад за оценка, като обединихме в него всички отделни теми, които бяха разглеждани по-отделно към към момента, а именно споразумението с Турция, изпълнение, е, състоянието с, с, с изпълнението на програмите за преместване и презаселване, оперативното изпълнение и влизането сила на Европейската гранична и бъргова охрана и отношенията с трети страни. Мисля, че по този начин имаме поясна представа за цялостният подход на европейските действия и да поговорим какво се случва на място. Много е важно също така да сме наясно какви ще бъдат следващите, последващите стъпки през е, едната седмица извинете, Европейски съвет ще бъде представен този отличен документ който се предоставя на всички по най-прозрачен начин. Доклад винаги започва с представяне на фактите, основаващи се на данните, с които ние разполагаме. И ви разполагате с всички данни, които ние сме събрали, с цел да покажем какво е настоящото положение по различните миграционни пътища. От доклада виждате, че положението по основните миграционни потоци, пътища извинете е следното, а именно намалява движението по източния родоморски маршрут, броята на регистрираните незаконни мигранти на при навлизане на територията Европейския съюз се стабилизира по балканският маршрут, че най-големият брой хора, преминава, идващи в Европа по море, е по средният средноморски маршрут и се забелязва увеличаване на броят на незаконните миграционни потоци през 2017 година по западно-средноморският и маршрут. Ще започна с кратки сведения са отделните сегменти. Е, представянето ще бъде много, много кротко, защото докладът е много изчерпателен и ще чуя по-скоро вашите коментари и въпроси. Ще започна с оперативният капацитет, тъй като това беше незабавният ни отговор на кризата. Не след да си припомним горещите точки в Италия и Гърция. Направихме оценка на начинът по който функционират тези горещи точки в цялостния доклад за оценка и също така предлагаме най-добри практики в този подход, като установихме най-вече конкретните мерки, които би следвало да се при, приложат за закрила на деца и други лица в уязвимо положение. Както не докато сме заявявали тук на вашата комисия, това е много важно в цялата концепция на горещите точки. Няма как, то, как те да се осъществят без добро оперативно сътрудничество между агенците ни, които работят на място. В Гърция по-настоящем разполагате с много информация в доклада, но основният приоритет е свързан с прехвърлянето на колкото може повече беженци от лагерите към нети жилища тъй като продължават да са на лице слабостите на настоящата система, с които сте запознати. Знам, че слушате много изчерпателна презентация на подготовката ни за зимата и всички мерки, които са предприятия от комисарята Врамополос по време на последното и заседание. А относно изпълнението на споразумението между Европейски съюз и Турция да продължава, дава конкретни, продължава да дава конкретни резултати при намаляване на броя на законните мигранти и спасяването на живот в открити води. Но въпреки това премест... изпълнението на страната остава много ниско. Преместването продължава. От е, април 2016 година над 40 000 души са били преместени от Турция. И може би си струва на този етап да, спом... да уточним, че, Европ... че Европейският е, е, съюз е на път да деблокира обещан... изцяло обещаната сума от 3 милиона евро за подкрепа на беженците на територията на Турция. А на въпроса какво прави Европейския съюз, за да подкрепи други страни, изправени пред много силен натиск след войната в Сирия, като Ливан и Йордания, например. Нашите усилия продължават, но също така е очевидно, че има и е, очевидна нужда от по-сериозна международна подкрепа. За че в Юма ще си дадем сметка за реалността и за нас това е едно от правните точки, за нас това ще се случи през полета ми до, на 2018 година, когато ще се проведе конференцията за сирийската криза и ще се обсъди въпросът с финансовата помощ. По централния на съдмостият маршрут много голяма част от доклада описва къде и как са засилени оперативните ни дейности. Основната част от тях, разбира се, са свързани с дейностите ни по отношение на Либия. В докладът се признава и тук цитирам ужасяващите условия за, за прием и настаняване на мигрантите в Либия, за които всички са запознати, но подчертаваме и продължаващият ни ангажимент за подобряване на положението. И тук държа да отбележа всички дейности, свързани с обучението и подготовката на служителите на либийските Лисимирска брегова охрана, охрана условията, които помага, подкат, като оказваме на либийските общество, чрез снайпер, които работят там. Спорти с информация за начин, по който се разходва доверителният фонд и какво е такощото положение с а, сключването на споразумения и инвестициите на тези средства и се прави също така оценка на за съществуващия се още недостиг по отношение на финансовият принос. Европейски съюз продължава да работи в много тяхно сътрудничество с Международната организация по миграцията и Върховния комисарят на ООН за бежанците, включително по отношение на доброволните връщания и е, реинтеграцията, което обхваща целият регион на Средиземно море и всички центрове за прием на беженци там. Няколко думи по по част от доклада. Доклада потвърждава, че са, че са положени значителни усилия за разбиване на бизнес модела на каналджиите по всички водещи миграционни маршрути към Европа. И в този контекст е добре да припомним, че би следвало да се подобри обменът на информация между компетентните органи на държавите членки, както и на операциите в, контекста на външната политика за сигурност и отбрана. И също така е добре да имаме възможност да получаваме информация за всички тези мисии на европейско равнище, но е важно да информираме и гражданите. Ние много често те не са наясно с забележителните усилия, които се полагат и значителните резултати, които се постигат, включително и на равнището на държавите членки, защото всъщност те са компетентни в, в тази област. Като цяло информация, която се предоставя на гражданите по тази тема е от съществено значение, защото разбиване на бизнес модела на каналчиите на мигранти според нас е един от основните ни приоритети. По отношение на, повтор, на повторното връщане, знаете, че на два пъти вече генералният директор обясни какво е положението с поразуменията за повторено приемане. Тук ще се спра само на два елемента, които са заложени в доклада за постигнатият напредък. На първо място споменаваме нуждата да им да се поставят своевременно качествени данни за осъществените връщания. За нас това е важно не само защото предоставят статистическите данни, но и защото имаме възможност по-добре да направим оценка на текущото положение. За целта трябва е по-добре да организираме вътрешно работата си, но едновременно с това трябва да работим в по-тясно сътрудничество и с Евростат, за да можем да се, да се добиваме с тези данни по-редовно и по-бързо. И това отношение държа да отбележа срещата с управителния съвет на EBCGA, която беше посветена на оперативните мерки, които следва да се приемат по отношение на връщанията, а именно позволява се държавите членки да инвестират повече финансови средства и повече човешки ресурси за придобиване на нужните компетенции за да могат да се оперативно ефикасни в покупка на връщанията. И сега няколко, а няколко думи ще кажа за Европейската гранична брегова охрана на края, тъй като това е също част от доклада по оплашение на Европейската рамка за презаселване. Също бяха проведени доста подробни дискусии тук в комисията. Знаете какво е текущото положение за преместването първо. Над 31 на хиляди души са били преместени и продължава да се изказва подкрепа за солидарността чрез поемане на ангажименти след а, септември над а, 7 на 7500 апликанти не са подали моба за бежище, трябва да бъдат прехвърлени от Гърция над 3100 от Италия. Продължаваме да работим за до изготвяне на най-спешните мерки, които би следвало да се предприемат. Споменах ги тук, споменавам се и в доклада. Става въпрос за преместването на обявените с допустими кандидати за обежище от Италия и Гърция и ускоряване на процеса на разглеждане на техните молби. Да се получи информация и за потенциални допълнителни места, особено за непредложени малолетни в Италия, да се преразгледат молбите на обявените за недопустими търсещите убежища, които искат да са част от системата за преместване. По отношение за, за презаселването от общата 32 500 предвидени презаселвания, 81% са били осъществени, т.е. 18 000 души са били презаселени в държави членки на Европейския съюз, асоциирани държави. Става въпрос най-вече за хора, идващи от Турция, Йордания и Ливан. Следствие на призивът на Европейския съюз, на Европейската комисия да се, да се подготвят още 50 000 допълнителни места. Към момента 17 държави и членки са обещали общо над 304 000 места за презаселване и очакваме и други държави членки да поемат ангажимент, за да постигнем целта си. И накрая, последно в тази част, ще спомена и няколко думи за пилотният проект за Закон на миграция. Той беше обявен в съобщението на 27 септември. Предлагаме да се разработи пилотен проект за закон на миграция между коалиция от държави членки, които са склонни да се част този пилотен проект и избран брой трети страни. Подкрепяме този проект, включително и за мобилността и реинтеграцията, в случай, че мобилността се окаже временна. Ще поемем, ще, ще поемем всички етапи на проекта, именно подготовката на проектите, самата законна миграция и последващата интеграция в различни области. Все още обсъждаме с държавите членки, кои точно са потенциалните проекти и потенциалните кандидати. Условията също са разписани в съобщението от месец септември. Знаете какви са доводите за мотивите за предлагането на това този проект. Той е заложен в споразумените с трети страни и е част от мерките ни за борба с незаконната миграция. Това, което имах да кажа за доклада като, по напредък като като такъв. А сега няколко думи за Европейската гранична и брегова охрана. Ще спомена елементи, които се съдържат в доклада от 15 ноември, също така и някои други елементи от петият доклад за напреда, който беше прият по-рано тази година, именно на 6 септември, тъй като нямахме възможност да представим на членовете на вашата комисия по-рано. Но мисля, че не е зле че имаме тази възможност да обсъдим двете заедно, защото приложението към цяло към последният цялостен доклад за напредък, предостави допълнителна информация към доклада от 15 септември. Всъщност това е най-осъвременената информация. И в този случай държа да отбележа, както всички сигурно си спомняте, кога беше поред, кога беше прията законовата рамка за Европейската брегова и гранична охрана. Тя процесът поред 9 месеца. Сега вече сме на етапа на изпълнението и се очаква Грижа Богдан Хана да влезе в да стане оперативна възможно най-скоро. Докато отбелязвам няколко области, в които може да се постигне подобрение. Първото важно постижение е, че агенцията вече предоставя оперативна подкрепа на държавите членки по управлението на границите с, с средно 1500 служители на граничните служби и други служители, които са изпратени на различни сегменти на външните граници на Европейския съюз. Очевидно че трябва да се положат повече усилия за увеличаване на броя на служителите и не говорим само за броят на служителите, а и за периода, за който те се командироват или изпращат. И също така, какви точно специалисти се изпращат. Има нужда от тясна специализация. Надяваме се, че предложените подобрения ще бъдат възприяти. като също при всеки доклад за напредък се прави обзор на вътрешното прави вътрешен обзор на такова състояние. Всяка седмица обсъждаме какви точно специалисти ни трябват и колко на брой. По този начин сме в постоянна връзка с държавите членки и ги призоваваме да обмислят начини да предоставят нужните специалисти. По отношение на наборът от служители за спешна намеса и техническото оборудване, което е свързано с тях. Имаме сериозни слабости, защото само 14 държави членки участват в проекта. Предвидени бяха както вече казах, над 1500 слушатели, но реално 26 държави членки са определили техните гранични служители, което означава 74% от общият състав на, на служители. Вторият аспект е свързан с оценката на уязвимостта и фактът, че не беше направена първата оценка на уязвимост от Европейската гранична бегова охрана. Сега вече държавите членки трябва да гарантират, че своевременно се прилагат изпълняват отправените им препоръки и също така от агенцията зависи да наложи нужният мониторинг. Въпросната комисия пък от своя страна ще продължи отблизо да следи процеса както на политическо, така и на техническо равнище, тъй като взимаме предвид важните изводи, направени в оценката на шенгенското пространство и по-доброто и по тресообразно освояване на наличните европейски средства. Но от което държа да отбележа е в областта на международното сътрудничество. по отношение на Сърбия и бивша Югославска република Македония сме насочени към приключване на преговорите. През октомври съветът да даде зелена светлина на Европейската комисия да, да сключи подет поразумение с Албания и Босния и Херцеговина. Следващото постижение е стратегията за интегрирано управление на европейските граници. Те би следвало да се изготвят на европейско и национално равнище и това е процеса в момента тече. Работим също така и по подготовката на съпътващата тази стратегия съобщение. И накрая споразумението за генералния щаб между а, Агенцията за външни, за, за граничната по охрана и Полша влезе в сила в началото на месец ноември и с нетърпение очакваме прилагането на това споразумение, т.е. да бъде доставим възможно най-добри условия за доброто функциониране на агенцията. Мисля, че може да кажем, че сте били осведомени за, на всеки един етап от това, което се случва. Изпълнителният, изпълнителният директор на агенцията ви докладва текъщото състояние на оценката за уязвимост на 17 октомври Имаше и на високо равнище с, с вас, представител Европейския парламент, представител на държавите членки, също важен елемент. Важна беше и информация, която ни беше предоставена за пълнодъчната ни работа при, определен, при определене на основните елементи на стратегията за интегриран подход за управление на границите на Европейския съюз. И държа да отбележа, че пълното оперативно изпълнение на стратегията и, и пълното функциониране на Агенцията за Европейската гранична борба е основен приоритет за всички ние и ще ви държа в течение за напредък от тук нататък. С това приключвам встъпителното си изказване. Ще изслушам коментарите и въпросите. Благодаря ви. Much, Благодаря много за това обширно представяне на проблема. Колегите Келер, госпожа Келер, госпожа Държа, госпожа Зипър. Госпожа Келер, благодаря. Благодаря за тази презентация. Изпуснах първите няколко минути, но като цяло мисля, че така разбрах всичко. Сега някои проблеми с Либия. Либия бе нещата са спешни, там положението е наистина не, не търпи отлагане, проблемите с човешките права трябва да се вземат предвид, да се помисли, нещата просто не могат да продължават така колкото до преместването, не са достатъчно усилията. Надаваме се, че комисията ще продължи да упражнява натиск над държавите членки. Казахте се, че 74% от обещаният личен състав по граничната и брегова охрана е била предоставена. Има ли санкции срещу държавите членки, които не изпълняват а, препоръките на Фронтекс? А пък подобни, подобни санкции не съществуват, когато държавите членки не изпълняват задълженията си за предоставяне на а, съответно на а, личния състав. Така че какво има предвид комисията, по какъв начин ще принуди държавите членки да изпълнат своите ангажименти? Също така много нарушения на човешките права се констатират на границите на Европейския съюз. Не от страна на Фронтекс, а от страна на е, граничните власти на много държавите членки, на, примерно едно младо момиче което на 16 години, което е било убитио. 6-6 годишно момиченце, тъй като семейството е, е тръгнало по релсите на ЖП е линията и е, знаете, и, и съответното детето е било е, убита. Сега, ние не можем да, да седиме тук и да. Е, да слушаме саме, Ние имаме общи правила, общи закони и, същ, и, същ, и, същ, и същевременно не предприемаме нищо и не знаеме какво да предприемеме срещу е, нарушаване, е, очевидни нарушавания на човешките права по нашите граници от страна на наши гранични власти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за този първи консолидиран доклад. Дали дневният ред за миграциите прият през май 2015 година, е променен, защото първото беше намаляване броя на незаконната миграция, да се подсигури необходимия контрол по границите. Трето място допълнително предоставяне на обежища, т.е. допълнителните усилия. И тук не съм сигурна, че нещо се прави, защото сме доста далеч от това. И четвърта цел е, законната ми, миграция, това на което ние настояваме от годините. Имам чувство, че Никакъв напредък не е осъществен, защото преместването няма нищо общо с това. Така, още веднъж повтарям, ако имаше повече законни методи и начини на миграция, щеше да има много по-малко незаконна а, миграция и съответно много по-малко трафик на хора и мигранти. И сега ще се спра на Либия. потоците са горе-долу на равнище каквито са били през 2014 година. дете на 3 години е било спасено от брегова охрана. Значи все още има деца, съвсем малки деца, които прекосяват морето. Много неправителствени организации привличат нашето внимание на това, че има все повече и повече а, смъртни случаи в пустинята, отколкото в Средиземно море. А, като, а нашите политики са за изтласкване на мигрантите към а, пустинята. А, така че това, което а, бе съобщено от CNN, въобще не е очудващо, тъй като ние разполагаме с тази информация следствие на мисията, която извършихме на място в Либия и съм ужасена от това, че доклада не, отраз, не отразява а, състоянието на нещата. Къде отиват а, средствата за Либия? За какво служат тези е, средства? Вие казвате е, сътрудничество, но в, в Ливия цялата територия на страната се контролира от въоръжени групировки. На кого се дават тези пари, тези средства? Казвате, че 2000 е, семейства са били, е, са получили помощ и включително, че помощи са били изпратени на центрове за е, в, в които са настанени деца, но те се контролират от въоръжени групировки. Ако не всички са били са, е, контролират днес, то са били контролирани до вчера и ще бъдат контролирани от утре. Така че кой кой, а, кой използва тези пари, на кого са предоставени средствата, а, какво е направено за това. Не, не можем, не можем да се задоволиме с тези два параграфа. Това, това наистина не отговаря на това, което се изисква от нас в момента и това, в което ни обвиняват в крайна сметка. Що, що се отнася до презаселването? Значи процеса на практика приключи. Значи стоте и 1500-те или 150 и така нататък. Няма повече допълнителен механизъм за, за презаселване, е, докато не сме приели нов механизъм, така ли? Ще ги преместим и толкова. Тоест, е, вършим ли си работата? Не. И боя се, че дневния ред, по който работиме, бе прият от преди да има криза между а, е, Турция и а, Гърция. Тя той бе прият след е, една трагедия близо до остров Лампедуза, когато загинаха 700 души. А днес трябва да имаме нов дневен ред, който да отговаря на положението на нещата в момента. Така че сме абсолютно неадекватни и бих искал да знам също така а, какво е положението с връщането на хора в Турция след казаното на пленарното заседание. Само да ви напомня, че утре в 14.30 ще имаме дебат по този въпрос. А, сега госпожа. We just had a debate on the Euro... Току-що проведахме дискусия по еврейския пакет за убежище. Оплакахме се, че по този повод, че съвета по някои досиета не е в състояние дори да излезе с позиция. Положението с е, европейския граничен, гранична брегова охрана е съвсем различно. Там действаха бързо и сега имаме петия доклад и все пак, доколкото аз зная, само държави, 15 държави членки са предоставили персонал и е, съоръжения. И е, какъв е смисъл? Значи първо вземат решение, след това никой не си изпълнява ангажимента. Положението с миграцията. Парите не винаги са най-доброто решение. Сега за Либия – Различни организации ни казват, че ако дадете пари на Либия, всяка от тези ще трябва да плати, получателите на тези помощи ще трябва да платят една част на, на, на, на престъпните групи. В противен случай нищо няма да функционира, така че трябва да търси други начини. Комисията трябва да се опита да реорганизира е, Либия. времено чуваме за е, катастрофалното положение на мигрантите. Според мен е наистина е, е много мъчително да видиш как броя на беженци в Европейския съюз намалява с изключение на катастрофалното отношение на беженците в Либия. Аз лично не виждам как може да се промени положението за либийците. Може би и последния въпрос. Говорихме за пари. А, какво ще кажете за парите за Африканския попечителски фронт? фонд, извинете. И последен въпрос, процедурата срещу, за нарушение срещу държави членки, които не желаят да пренасочат, да преместят беженци. Госпожа Холмайер, бих искала първо да благодаря, за разлика от преждеговорившите, да благодаря на комисията за усилията и комисията и държавите членки е, постепенно, стъпка по стъпка ще се приближим. Е, разбирам, колега, за, за е, случая с 6-годишното дете и неадекватната реакция, но хората, които са изпратили това 6-годишно дете там, нарушават основни човешки права. Сега не мисля, че е непременно е, то е, е преднамерено акт, но е, е, трябва да се помисли за ситуацията на границата. Понякога те излежат е, е по сложни, нещата изглеждат там по-сложни, отколкото ние си ги представяме тук. Е, от страна на, на беженците, не може да кажем, че от страна на беженците всичко е положително и е, окей, е, на граничните власти всичко е отрицателно. Просто трябва да гледаме е, на картината в е, нейната комплексност трябва да се е, постараем, разбира се, да е, работим по-добре с беженци, е, които имат, чието статут не се решава в продължение на 5-6 години. Трябва да придвижим дискусиите си тук. Комисията по въпроса за пренасочването, презаселване, извинявайте, трябва да се е, да е, констатира, да види дали държавите членки са готови малко по-енергично сравнение е, с предходни периоди да действат или или е, са готови да, да е, преместват беженци. Сега на отговори на въпросите. Може би да е, тръгнем от е, една мисъл. Ясно е и в е, доклада за напредък и в моята презентация се споменават много числа. Но, както казах в началото, за нас ще е много важно да се види какво е състоянието, как се развиват нещата, да имаме различни данни, които ни предоставят цялата картина, но разполагайки с тези а, числа, не трябва да забравяме, че за тях стоят хора. И тук не става дума да се е, забравят хората, да разполагаме с е, възможности и инструменти да преценим самата ситуация. Всеки мигрант е, е човек, личност е, и ние гледаме на тях е, по този начин. Загубата дори на един човешки живот по море е твърде много. И това имаме предвид, когато работим по политиката си. Е, когато говоря е, е, и казвам, човешките права не, са, не подлежат на договаряне. Ние сме в Европейския в един съюз на ценности. Основните права са важни за нас, имаме правни ангажименти и важно е да ги изпълняваме във всичките си действия. Очевидно, положението е сложно по отношение на миграционната база, но зачитане на правата на човека е, е вкопана като принцип във всички наши програми и е, изпълнението на този, изпълнението на този принцип трябва да става в сътрудничество с всички наши партньори и обрените нации. Е, и е, зачитане на основните права е ключа към всичко това. Когато говорим за Либия, ние какво можем да направим, за да засилим спазването на правата на човека, например, когато организираме тренинги, когато следим положението в, с либийските е, е, крайбрежна охрана, това е подхода. Е, трябва да видим къде отиват парите, да видим как е положението с центровете за задържане, е, стандарта, процедура, всички тези места, как е, се действа. Подкрепяме различни е, организации. Е, обикновено всички тези моменти са част от нашата работа. И когато е, видим доклада за напредък за Либия, това е един само доклад за, за развитие на, на нещата. Но той съдържа много интересен параграф, който се отнася до е, инфраструктурните работи и помощ за реорганизация е, на е, живота на, на ежедневните на либийци емигранти, като им се оказа помощ за достъп до дребни фирми, образование на децата, е, помощ за съществуващите структури, центрове е, и други, засилване, изграждане на капацитета за местните органи. Е, тази сложна среда в Либия е препятствие по пътя ни, но ние активно работим с нашите партньори, за да се сведе до минимум тази опасност. Тоест ситуацията не е перфектна, но имаме ясен план за е, това как да продължим по пренасочването. Е, препреместването не мога, съгласна съм, все още не е достатъчна, но мерките, които предприемаме тук към държавите членки, които не са е, Участие в това усилие на солидарност, е, те започнаха тези мерки. Започнахме процедури за нарушение. Ще продължат за EBCG Така. А, а може би а, се изразих много точно, в смисъл е, държавите членки потвърдиха наличността на тези, е, тези бройка е, гранични патрули, но сега ще предоставят имената за е, тези, които Забавенето е, че понеже няма достатъчна спецификация – Надяваме се все пак, че 75% от предоставените имена от имената са предоставени, останалите ще дойдат, когато приключи тази операция. Докладваме редовно и определено нещата ще продължат. Разговаряйки, се надявам да получим и допълнителна информация и да помогна държавите членки да приключат този процес. по случаите за нарушение правата на човека и такива докладвани на полицията. Информирайте ни за това. В моята презентация споменах въпроса за борбата с е, контрабандисти и трафиканти. Това е много важно нещо в е, този процес, защото всички примери, които давате, тръгват от тук. Ако не сме по-ефективни в това, което правим, ако държавите членки не са по-ефективни, е, и не, няма да и не сме по-така убедителни в действията, тогава е, бизнес модела винаги ще се адаптира към условията по економически причини и винаги ще сме изправени пред а, е, такива е, ситуации. Но това е един от стълбовете на нашата дейност и аз е, така се надявам горещо да можем скоро да докладваме държавите членки в положителен смисъл. И с това да намалим броя на драматичните ситуации от този род. Но разбира се, ще съм ви много признателна, ако имате информация за възможни нарушения на земя на място. Знае, че делегация през декември делегация на Европейския парламент ще замине за Либия. Утре ще чуем допълнителна информация. Има време до тогава. Е, мисля, че винаги можем да е, организираме, да ви предоставим допълнителна информация и начин да се предоставя тази информация. Ще бъде интересно да се е, чуят резултатите от мисията. Е, след това миграцията с 2015. Мисля, че всичко, което се случи след това и случва сега, потвърждава факта, че предложението за един цялостен е, модел за най-добро управление на миграцията е все още валидна. Това е именно е, този документ, е, който е, е, е следва един от, една от десете приоритети на Юнкер, за да излезем добър документ, който да е валиден в кратко, средно и дългосрочен план. 2015 най-драматичните е, бройки е, беженци, е, ние така усетихме нуждата да изградим оперативен капацитет за справяне с кризата. Това се случва и сега в Европейския съюз. Тази програма си остава все още така нашата опорна точка и е, в съобщението от миналата година, пък и в този доклад е, се вижда, че е, от, след като постигнем оперативния капацитет, може би все още не е достатъчно устойчив, но е, устойчив, за да помогне на тези държави членки, които са на фронтовата линия. Е, това ще е добре. Виждаме в случая с Гърция, така че това е вече постижение но и останалото се прави. Е, управлението по границите, разговорите за убежището, всичко това е, в момента е, тече и ние наистина вадим полуки от направеното до тук, за да променим законодателството, така че нашата политика да е достатъчно цяла е, и да обхваща всички елементи, включително законовата миграция, защото това е един от най-добрите начини да се е, редуцира, да се намали е, нередовната миграция, но разбира се не в моменти на остра криза. За пренасочването 81% от обещанията са изпълнени до сега, което е добра новина. Цялата работа в законодателната процедура, в системата на преместване като част от пакета за убежища се прави, за да се е, научат е, уроците, да се обенят най-добри практики да се помогне на държавите членки да намалят потенциалния административен е, товар е, и да имаме по-добра система. Мисля, че това, което се опитваме да направим в контекста на тази законодателна работа, в този смисъл е, преместването е съществен елемент от глобалните ни отношения и от работата си по глобалния договор това е ясно. стана ясно от е, допълнителната работа към е, срещите по Унга миналата седмица. Във всички тези форуми, пък и нашата законодателна работа тук, е, ние така черпим вдъхновение е, и така вадим полуки от това как да, е, да сведем до минимум администрирането при е, преместването. Надявам се, че ще видим резултати. Um, Гледам различните. <laughs> В първата си презентация споменах и някой. елемента с финансовите вноски. Толкова много проекти и ангажименти има. Резултата от тези проекти ще бъде допълнителна мотивация за държавите членки. Защото трябва да е ясно, че трябва да е ясно, че е, интересът ни е общ е, да помогнем и на тези страни, и на себе си. Благодаря. Благодаря, госпожо Сеган, за вашия подробен е, отговор и презентацията. Благодаря ви, колеги, за интереса, който проявихте. Утре ще продължим в 9 с, управ... с управление на миграцията споразумение за сътрудничество с трети страни за управление на миграцията. После приятна вечер.